Dear colleagues, probably I think that we can start. Можем да започнем с гласуването. Колеги, започваме с електронното гласуване. Първото гласуване е по точка 7 задължително отбелязване на страната по происход или мястото на происход за определени храни. Можете да гласувате. Everybody had voted. Всеки ли гласува? Okay. We have to wait one colleague. Ms. Kadinger. Okay. No? No. Okay, if everybody... Всички ли гласуваха вече? Добре, Прекратяваме гласуването. Adopted. Ето е. Now we can go. А сега, нека преминем към второто гласуване. По точка 8. Избихването на кризата с вируса Зика. Може да гласувате. The vote is closed. Прекратяваме гласуването. единодушно приемане. Okay, now we can start. Добре, в такъв случай можем да започнем дискусията по проекта за резолюция относно задължителното обозначаване на страната по происход или мястото на происход за определени храни. Така че веднага ще дам думата на Гленис Вилмот. Благодаря, господин председател. От една година, всъщност, парламента прие резолюция, за, с която призовава за задължително обозначаване происхода на определени храни и съм наистина много удовлетворена, че във Франция действително ще се премине към такова обозначаване и това е наистина голям а, напредък. За нас е много важно всички потребители в Европейския съюз да разполагат с тази информация и с тази резолюция. Ние така имаме общи точки, и общи интереси с комисията за това обозначение да се прилага както към леко приработени а, храни, така и към някои а, млечни продукти. Не би следвало да е трудно за производителите да предоставят тази информация, защото тя вече на много места се предостава доброволно. В никакъв случай не бива да се подвеждат потребителите. Разбира се, че производителите се оплакват, че подобно начинание ще увеличи техните разходи, но производителите винаги се оплакват, но ние не смятаме, че подобно обозначение ще увеличи до голяма степен разходите. За много неща тук става въпрос, за въпрос свързани с здравето на животните, с околната среда или за местни продукти. може би не е, за т.е. обозначаването на а, е, страната по происход би следвало да се прилага за всички местни продукти, а не само за някои от тях, както предлага комисията. Така че аз действително не разбирам какъв е проблема. В крайна сметка става въпрос да предоставим тази важна информация за потребителите и те действително да могат да се доверят. Нека да откликнем на желанието на потребителите, на техните потребности. И за нас е важно те да получат това, потребителите, това, което, от което имат нужда. Благодаря ви. Госпожа Ятелмаки има думата. Благодаря ви. Съвсем накратко. Потребителите имат право да знаят откъде произлизат продуктите, къде определени продукти са произведени. И също времено трябва да си дадем сметка, че все пак това ще струва нещо, подобно обозначаване. И административното а, бреме, а, тежест, може да бъде разпределена така, че да не а, доведе до нелоялна конкуренция. Аз съм се е, запознала с е, предварителните разчети и виждам, че те са доста високи. Т.е. за производителите не би следвало да а, имат възможност или да има вратички за тях да се прикриват зад някаква сложна бюрокрация. Всички производители трябва да знаят, че когато се случи, например, нещо, те да са в състояние веднага да кажат откъде къде са произведени а, храните или съответните съставки, така че ние сме за подобно обозначаване. Госпожа Бойла, не е тук. Госпожа Аривази има думата. Президент. Благодаря, господин председател. Аз за всеки случай бих искал да задам един въпрос на комисията, защото не разбирам добре поведението и на 17 декември 2013 комисията излиза с доклад, в който казва, че по етикетите на е, месото, което се е, влага в предварително пакованите хранителни продукти, трябва да се отбележи происхода. През 2015 година излиза нов доклад е, със същите изисквания за млякото. И има потребителско търсене за това. Потребителите желаят да знаят какъв е происхода на хранителните продукти. Какво прави комисията обаче? Нищо. И толкова по-важен е този въпрос, че се отдава приоритетно значение на леко преработените млечни продукти, като киселото мляко, сметаната и така нататък, за месото, бекона и прочие. Контраргумента се, се казва, е, е, че струвало скъпо. И ми не, не, не е вярно. Потребителят има интерес от това. Производителят също, защото по-лесно ще продава. Така че крайно време е комисията да реагира, да не говорим, че трябва да се отиде и по-далеч. Сега това е искане на, еко, на еколозите. Но, но знаете, е, необходимо е да се етикетират местните продукти, в които са вложени генетично модифицирани организми. Казваме, че е, потребителят имал е, право е, на информация. Тъкмо, защо да не знае потребителят, че в месото може да има остатъци от генетично модифицирани организми? Нали за свобода на избор става въпрос? И още, да се знае какъв е въглеродният отпечатък на цялата производствена верига. Вижте каква е млечната криза. Млякото от Дания е по-ефтино от това, колкото, от, от, колкото във Франция, защото не се включва целият транспорт, който е свързан с въглеродните емисии. Иска се също етикетиране на, на местните произведения, които са свързани с клониране. Нищо не се прави. Потребителят не може да направи е, своя избор, било то от гледна точка на хуманното отношение към животните, било то от гледна точка на, еко, на биологичното многообразие. Така че ние настояваме комисията да действа. Това е искане на Европейския парламент. Комисията да ни обясни защо не действа. Thank you very much. now Mr. Pedicini. Благодаря, господин Педичини. Grazie, Presidente. Allora, la, la posizione del nostro... Благодаря, господин председател. От името на нашата група мога да кажа, че по отношение на направената оценка за етикетирането, попадащи извън изискванията, нещата са ясни трябва да има а, задължително оказване на страната по происхода. Знаем, че това всъщност не е гарантирано на този етап. Тук става въпрос и за качеството на продуктите, така че потребителите би трябвало да имат право с пълнознание, информираност да избират своите храни. Как да постигнем това? Е, не може да стане, разбира се, веднага. Трябва да дадем време на отрасъла, съответно, да се подготви, за да изпълни тези изисквания. Ние се намираме в един преходен период в момента. По-настоящем вече на някои храни има указания за происход, на други няма. Трябва да направим нужното, така че тези, които правят своя избор, да могат да се възползват а, именно от добавената полза. А също така това ще бъде добавена на полза за самите производители, които оказват мястото, откъдето е произведен продукта. Това ще има свое въздействие и върху конкурентно способността. Могат да се разработят и доброволни схеми в този смисъл. Знаем как се е, подходи по въпроса. Е, в миналото по-настоящем се казва, че може доброволно да се посочва мястото на, по происход. Но в крайна сметка националните компетентни органи трябва да се намесят и те вероятно проявяват интерес. Така че въпросът ми е какво прави комисията? дали отстояват нашите указания по происход и какво се случва извън границите на Европейския съюз. Председателя, благодаря. Господин Салвини не е тук, така че ще започнем вече с въпросите от колегите. Благодаря, господин председател. Тази тема за обозначаването на происхода е устойчива тема, която всъщност е, ни е, съпътства тук от много години. Тя е важна с информиране, с регламента за информиране и предоставяне на информация за храните. Някои от нас са участвали в тези преговори по време на предишния мандат. И министрите всъщност приканиха парламента да гласуват само при условие, че комисията проведе оценка на въздействието. Тази оценка на въздействието вече е факт. Но, както и преди, така и сега, отново ние разглеждаме резолюция, която приканва комисията отново да изготвя оценка на въздействието. Тоест, какво означава това? Че всъщност е, политическата воля е различна. Всъщност, необходимо ли е комисията да направи нова оценка на въздействието? В предишната такава комисията, беше констатирала, че разходите са твърде високи. Що се отнася до етикетирането при месото и местните преработени продукти, комисията Именно поради тази причина каза, че отказва да се въведе такова етикетиране. Това въжи за овчето месо, дивечевото месо и така нататък. Така че разходите в никакъв случай не се съотнасят а, към а, цял, целият този процес на защита на потребителите. Затова а, а, също така и че всъщност производителите не са готови да а, предоставят повече средства за това. И това ни, тази позиция ни е много добре известна. Сега, какво целим с тази нова резолюция, която обсъждаме в момента? Би следвало да се опитаме поне да убедим комисията да въведе етикетиране за леко преработени местни и млечни продукти. Защото в доклада си комисията посочва, че разходите за етикетирането ще се увеличат в зависимост от степента на обработване на хранителния продукт. И колкото по преработен е един продукт, толкова по-трудно е, разбира се, да се посочва и етикетира происхода на съставките. Аз виждам проблема обаче тук конкретно в понятието леко преработени храни. В хранителната индустрия се говори за преработени и непреработени храни. Сега, що се отнася до степента на преработване? Леко преработени продукти, силно преработени продукти, комплексно преработени продукти. То ние сме поставили този въпрос още когато обсъждахме е, е, регламента за етикетиране на храните. И а, ние също се съгласихме, както аз и други мои колеги, че това не е възможно да се направи. А, и какво означава леко преработен? Например, един колбас. Той не е леко преработен. Не можете да си представите какво се съдържа в един колбас. Има колбаси, в които, които преминават различни много степени на преработка. И няма колбаса с колбас, който да се сравни. Как ще се разграничава това нещо? Затова аз бях предложила поне да помолим в нашата резолюция комисията да излезе с предложения за определение. аз съм благодарна на колегите, изготвили проекта за резолюция, да включат моето предложение, а именно да се помоли комисията да изготви определения за леко преработени а, местни и млечни продукти. И това е всъщност и смисъла на устното запитване. Когато знаем, ако знаем, че всъщност това е възможно, трябва да има правно основание, тогава вече можем да преценим дали да работим в тази посока, да се въведе в е, посока е, е, обозначаване, етикетиране. Ако това не е възможно да се въведе такова определение, ми тогава няма да предлагаме. А според мен резолюцията трябва да а, е, изчака устното изслушване. Прибързва се с тази резолюция. Сега, не можем просто така да кажем, ние искаме такова етикетиране за а, мляко и млечни продукти и а, месо в а, преработени продукти, но вие си преценете дали можете да е, направите такова определение. Не може така. Според мен това не е разумно. Аз не мога да подкрепя този проект за резолюция. Затова аз отеглих и подписа си. Освен това, доста ме дразни нещо, тези текстове за резолюция, когато колеги от другите политически групи, когато те не са удовлетворени с оценките от, с резултатите от оценката на въздействие на комисията, ми те са пристрастни. И те не се съобразяват с това, което това, това е неразумно. Комисията си има една задача. Нейната задача е да изготви оценка на въздействието. Ние трябва да се доверим на, на този документ. Различни генерални дирекции изготвят тази оценка на въздействието и след това. Ако ние, можем ли просто така да кажем, и това не е вярно, което комисията е, е изготвила? Комисията просто иска да си е, е, спести работата и ние просто следваме тук е, някаква политическа воля, било то на национална партия или на е, политическа група тук в парламента. Смятам, че това е отговорно и е, социално. За много хора просто това ще ускъпи продукти, като месо, местни преработени продукти. За тях няма да е толкова важно какви са, какъв е происхода на отделните съставки, а просто за тях е важно дали ще могат да си позволят да си купят месо. Другото нещо, което според мен е доста също неприятно, това е, е различните скандали, които е, преживяваме в е, наш, нашето общество. Например, скандала с конското месо. Също не знам дали а, щеше изобщо да се стигне до този скандал, ако имаше обозначение на тези продукти. Етикетирането на храните, происхода са една тема и не бива да се а, политически обвързва с темата безопасност на храните. Е, и точно в такива времена, в които всъщност Европейския съюз е, показва смисъла на това да съществуваме в един съюз, наистина ние трябва да а, е, проявим здрав разум. И моля всички вас да не подкрепите проекта за резолюция. Е, мистер Парньо. Благодаря много, господин Барньо. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, след колегата Ривази, аз също бих се обърнал към Европейската комисия, тъй като първата констатация, която се набива на очи и тъкмо поради това, мисля, можем да подкрепим резолюцията, която ни се предлага, е, че три години след поредния здравен и, и, и хранително-продоволствен скандал за конското месо, все още не можем да отговорим удовлетворително на 70% от европейските потребители, които настояват по етикетите да се вижда происхода на месото. Става въпрос за, за готовите ястия. И е, е, след отправеното искане по време на миналия мандат, аз Призовах Европейската комисия да ускори изменението и допълнението на регламента за защита на потребителите, за да въведе това изискване за етикетиране като задължително. И нали, когато е, е, специално конско месо е, влиза като съставка в готово ясти. От тогава насам комисията е излязла само с един доклад от, нали, отнасящ се за това колко е необходимо да се етикетира. В своя доклад, мисля, важно е да, да напомним, комисията все пак се отнася резервирано към задължителното етикетиране, като твърди, че това би било скъпо както за производителя, така и за потребителя. И нали, това е важно. Комисията говори за е, нарастване на 20 до 50% в сравнение с сегашните цени. Сега, разбира се, могат, могат да се навеждат каквито и да било аргументи, но същината е една, според мен. Упражнява се такъв натиск, явно. Нали? От страна на небезизвестни кръгове, които не се грижат за оскъп, поскъпването за потребителя, а за производителите. Но според мен това е преувеличено. Системата за проследимост на прясното месо действа и много лесно може да се въведе за проследяване на е, преработеното, за, за готовите ястия. От, от декември 2012 и ноември 2013 готовите ястия с е, месо от говеждо е, е, са нараснали с 0,7% е, което фактически по цена, което, което става въпрос е, е равно на между 15 и 20 цента е, за една порция лазаня. За какви 20%, за какви 50% говори комисията? И още повече, факултативната система, която предпочита комисията в случая, се провали. Според е, е, едно съвсем наскорошно изследване от 8 февруари тази година, 54% от готовите ястия не упоменават какво е месото. 74% е, е, съдържащите пилешко, 75% съдържащи наденици и така нататък и нататък. Е, не посочват происхода на е, вложеното месо. И ние не можем да настояваме е, комисията да, да, да, да направи нещо и за това би трябвало да упражним политически натиск. Както се посочва в резолюцията, необходима е прозрачност, впрочем, и за млякото, и за млечните произведения, и за другите местни Впрочем, във Франция по-настоящем се проучва възможността за приемането на указ е, за происхода на мляко в преработените млечни произведения е, и е на лице политически натиск, впрочем, от няколко държави членки. Крайно време, крайно време е да действаме, за да защитим европейците и европейките. Благодаря. Уважаеми колеги, имаме 10 записали се за изказване. Ще трябва да ви помоля да бъдете кратички. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. А, а, вярно, има изследвания на Евробарометър, които почем са упоменати в текста, според които сред потребителите е, очевидно има искане да се знае какъв е происхода на хранителните продукти, които слагат на масата си. За мен е важно това етикетиране за происход, защото благодарение на него могат да бъдат диференцирани е, продуктите и в крайна краща, ако щете, тук става въпрос за своеобразна реклама. Да, да се изтъкнат по-добрите от, от не толкова добрите. Всички говорят за нарастването на себестойността, но аз мисля, че ако етикетирането е факултативно, то тъкмо в този момент възниква въпроса за себестойността. Защото ще имаме по-скъпи и по-ефтини. Нали? Е, е, без, без да има основание за това. Ако етикетирането бъде въведено като задължително, всички ще бъдат засегнати, всички ще понесат разходите по един и същи начин и няма да има фактически нелоялна диференциация. Сега, по този въпрос за, за е, е, себестойността има много противоречиви изследвания. Някои твърдят, че Европейската комисия преувеличава оценките и аз бих искала Европейската комисия да прегледа още веднъж изключително сериозно и строго тази своя сметка и най-накрая да ни каже за какво става въпрос. Понеже има прекалено е, противоречиви данни и заключенията също Впрочем, в тази връзка ще внеса изменени допълнения към проекта. Доклада с колегата Делайн. Благодаря ви. Благодаря, господин Витема. Благодаря, господин председател. И аз имам няколко въпроса по тази резолюция. Първо, спомена го госпожа Зомер. Необходима ни е точна дефиниция, определение между леко преработени и силно преработени или слабо преработени и така. Трябва да сме наясно. След това трябва да си помислим какво всъщност искат потребителите. Е, според мен първото нещо, което искат те е да видят каква е цената, след това вкуса, след това срока на годност и след това евентуално ги интересува происхода. твърде рядко фактически ние си даваме сметка за това как потребителят може да компенсира допълнителните разходи на административната тежест. На това трябва да обърнем внимание. И след това, защо трябва да се е, етикетира на равнището на държавата членка? Европейският парламент като съзаконодател и нали, произвежда европейско законодателство, приложимо за всички държави членки. Така че защо да диференцираме задължителното етикетиране на, на, на равнището на държава членка? а не е, да въведем европейски, съответно неевропейски происход като етикетиране. Благодаря. Благодаря. Закривам списъка на записващите се за изказване, понеже той става все по-дълъг и по-дълъг. Следващият колега. <clears throat> Благодаря. Съгласен съм с преждеговорище. От една страна не е много ясен проблема, но може да се каже и иначе. Значи потребителите го искали, е, в много случаи вече го получават, защото е възможно да се върши факултативно. Следователно, онези, които го искат, могат да го получат, а онези, които не искат да плащат допълнително, не са принудени да плащат допълнително за това. А ако всички потребители, всички потребители чак толкова много го искат, ма наистина толкова го много искат, то тогава всички биха си го избрали. След това е, аргументите за е, хуманно отношение към животните, опазване на околната среда. Не знам. Последния път, като проверих, така да се каже, нашата идея тук в комисията бе да се въведат общи правила за общ пазар с общи стандарти. Не знам дали сте се отказали от тази задача. А за всеки случай не. И последно. Искате да се въведе задължително посочване на страната – на происход. Което е в съзвучие с сегашната тенденция да се възстановяват границите в Европа. Може би е, е тук става въпрос за някакви евроскептични настроения. Е, след като има Европа на регионите, защо страни на происход? Защо не говорим за Бавария? Защо не говорим за Фландрия? Защо не говорим за някъде си в Швеция? практически невъзможно, а вероятно не и важно. Ще кажете вие. Но според мен и вашето предложение, от чисто практическа гледна точка, е също толкова невъзможно и по своя смисъл също толкова неотносимо. Thank you very much, Mr. Nano. Благодаря, господин, господин Нано има думата. Госпожа Нано. Е, преди малко повече от година Европейската комисия напомни, цитирам, етикетирането на хранителните продукти не би следвало да въвежда в заблуждение потребителя, що се отнася до страната на происход или мястото на, на продукцията, мястото на производство или добиване на хранителния продукт. Също така, произхода на хранителните продукти, особено местните, според комисията, е означение от несъмнена важност и следователно потребителят има право да го получи. Проекто резолюцията за задължителното етикетиране на происхода на преработените хранителни произведения се вписва в рамките на един продължителен дебат, който бе подновен преди три години по повод на скандала за лазанята с конско месо. Констатацията е прост. Изследванията на общественото мнение противоречат на казаното от комисията, според която е, потребителят ще понесе твърде висока цена, ако се въведе задължението като общо. И е уместно в текста да се подчертае, че някои предприятия са заинтересовани да преувеличават тези разчети. Освен това би било интересно да чуем как едно, една по-висока степен на прозрачност за происхода застрашава, както твърди комисията, конкурентоспособността е, и търговията в Европейския съюз. Напротив, мисля, информацията за происхода на продукта е съществено необходима за популяризирането му на пазар. Благодаря. Thank you very much, Mr. Dorfman. Господин Дорфман. Благодаря ви. Да, в Европа имаме продукти с обозначение на техния а, происход, което означава, че ние, това е възможност, можем да посочим страната на происход и естествено, че могат да се направят и някои подобрения. Би било, имало по-голям смисъл наистина да имаме ясни правила по отношение на това а, доброволно а, начинание. Особено там, когато, например, не може да се посочи държавата. Така че, защо просто не оставим потребителите сами да решат? Защо ние трябва да казваме на потребителите какво трябва да правят? Тук изобщо не става въпрос за а, безопасност. Без значение дали продукт е произведен в Австрия, в Италия, в Франция или в Швеция, аз поне смятам, че те са, всички са безопасни. Ако те не са сигур... безопасни, значи по принципно сме изправени пред голям проблем. Защо тогава просто не оставим потребителите сами да преценят? И ако а, имаме продукти, където а, доброволно се обозначава происхода, то тези продукти, продукти по принцип са малко по-скъпи. Добре, потребителите сами ще преценят какво да купят. Но моля ви, не всички потребители получават нашите заплати. Моля ви, Понякога го забравяме това. Има и такива потребители, които много точно трябва да си преценят какво да купят. Не можем за всички просто това да го направим задължително, т.е. всички продукти да бъдат еднакво скъпи за всички. Нека добре да преценим кое е по-смислено. Добре, нека само а, можем просто да подобрим доброволната система на етикетиране защото производителите сами също ще преценят какво искат да продадат, на каква цена и на кого. Представете си, на всички кисели млека, на всички колбаси да се пише дали те са от Италия, от Швеция, от Швеция или от Унгария, то мога да ви уверя, че нищо няма да се купи. Тоест, пазара ще си остане пазар еднакъв навсякъде. Ако някой си прецени, че може да продаде повече, добре. Мислите ли, че ще се яде повече колбас, ако се знае дали то е от Швеция или от Унгария? Мис Гилера Гасия. Господин Гарсия, госпожа Гарсия, благодаря, господин председател. Аз бих искала да допринеса своето мнение в тази дискусия също. Поне според данните, които са ми известни на мене, статистиката, която познавам, потребителят обръща внимание на происхода, особено що се отнася до прясното месо. Не толкова, що се отнася до преработеното месо. В този случай може по-скоро да се говори за, за, за рецептата, за, за, за происхода, за културната, кулинарната традиция, а, калорийното съдържание, но, но не така на происхода, що се отнася до прясното месо. Поне, подчертавам, става въпрос за данните, които са ми известни на мен и не е възможно да се възползваме от аргумента за здравеопазване и продоволствена сигурност и безопасност, за да се наложи задължително етикетиране на преработеното месо за происход. Понеже в край на кращата е на лице система на гаранции, е, от здравословен, здравен, санитарен и прочие характер по цялата хранителна верига в Европа. И според мен, е, е, тези гаранции са достатъчни. Според мен това е допълнително етикетиране няма да повиши безопасността на хранителните продукти. Това не е вярно. Разходите, освен това, не са за пренебрегване, както каза тук колегата, както за производителя, така и за потребителя. Разбира се, тук става въпрос за здравето, за околната среда, но да не забравяме и за финансовото благосъстояние на потребителите. Според мен това е мярка по-скоро протекционистка и рецен, ренационалистическа, така да е наречен. Разбира се, а, а, на лице е проблем, но, но той не бива да се решава по този начин. Значи отново, тук според мен става въпрос за протекционизъм. И освен това, нека не забравяме нещо. Казвам го на вниманието на комисията. Световната а, е, търговска организация вече се е произнасяла срещу е, една е, такава система в Съединените щати за обозначаване на происхода, на държавата на происход. Това е решение на СТО. Тук става въпрос е, не само за, е, за, неправ, за неправомерността на една система, нали, в Съединените щати и такава каквато се предлага за Европа. Казвам го, защото би трябвало да имаме предвид в край на краща всичко. Нали, става въпрос за Световната търговска организация. Има неща, които, прочем, в практиката на СТО на мене не ми допадат особено, но в случая не можем да си позволим. Да пренебрегнем. Сега, ако мярката от друга страна е факултативна, какъв е смисъл от нея въобще? Не ми е ясно. И значи инициативата не ми е ясна и не я подкрепя. Благодаря. Благодаря, господин председател. Като имаш вид, че тази, има, тази изпуска... Yeah. <laughs> Frau Sommer weiß schon, warum mein Mikrofon nicht funktioniert. <laughs> Äh, nein, ähm, äh, nach den doch sehr... Чухме различни изказвания. Позволете ми въпреки това ам, все пак да се изкажа в полза на задължително етикетиране за происхода. Малко беше казано по отношение на прозрачността. Много потребители решават да закупят животински продукти с наистина високи а, стандарти, а, регионално производство а, и са готови да дадат малко повече пари, а, когато е ясно какво купуват. Не всички селски стопани всъщност трябва да заплатят много повече средства, за да а, обозначат происхода. Когато месото напусне а, селско, селското стопанство, то тогава се губят следите. 41 милиона тона месо се преработва в Европа. И доста злоупотреби се наблюдават и често потребителите е, не, нямат доверие, особено когато на етикета се обозначават от светители и така нататък. Така че, според мен, ще бъде наистина много добре да помислим дали не е наистина а, а, смислено да се въведе задължително това етикетиране. Нека още веднъж, например, да помислим дали да не включим яйцата и ячните продукти в Европа, например, те отговарят на високи стандарти, обаче наблюдаваме, че все повече и повече тези продукти се внасят от трети страни, страни като Украина и други. Яйцата се използват твърде много в печива, в макаронени изделия и прочие, а не е ясно всъщност какъв е происхода на яйцата. В момента обсъждаме така много емоционално търговското споразумение с САЩ, Особено сега, тук, когато става въпрос за внос от трети страни, изобщо няма никаква проследяемост на продуктите. И много често а, ефтини суровини попадат в а, нашите преработвателни предприятия. И аз мисля, че а, е важно също така не само за потребителите, но и за европейските а, производители, а, да помислим за едно а, дългосрочно етикетиране на происхода и на продуктите. Госпожа Руис има думата. Благодаря, господин председател. Аз а, не смятам или поне се съмнявам в това, че а, проблемът се свежда до цената. Според мен, е, не може допълнителното етикетиране да представя чак такава е, висока цена. Можем край на кращата е, да се запитаме Так, е, в крайна краща аз подлагам а, е, а, е, на съмнение въпроса, това, това мисля, че става ясно, че това изискване ще добави върху цената а, и чак, чак така ще а, повиши себестоиността на продукцията, това, това изискване. Освен това, още повече мярката е факултативна. Според мен за всичко това се крият други съображения и аз бих искал да знам какви са те. Добре, Европейската комисия е направила изследване, нека да ни каже, има ли други съображения? против е, най-малко като, като обяснение за това, че не всички производители са за тази мярка. Ако става въпрос за на сигурност е, и безопасност на хранителните продукти, да, да, да видим. И още нещо. Накрая потребителят го иска. Потребителите искат да знаят откъде е, е, произхожда продукцията. Ето ви аргумент, който е, според мен е значим. Освен това, е, поначало предприятията, които държат на качеството на своята продукция, винаги се стремят да дават максимална информация на етики, по етикетите. И а, още повече, е, тук трябва да помислим за интересите и на най-нуждаещите се потребители и, и на, и на най-възрастните сред тях. Така че да, и, и после какво значи това? Слабо а, или високо а, преработени. Всички трябва да бъдат обхванати от това изискване. Следващата госпожа Суица. Благодаря. Тук очевидно в една и съща група сме на различни мнения, но нека не забравяме, че всички представяме своите съграждани и трябва да отговаряме на техните потребности, на техните очаквания. Те искат нещо от нас. Има няколко изследвания, те са разнородни, вярно. И аз не им се предоверявам, честно казано. Във всеки случай е, не и без оговорки, а е, поради което комисията всъщност би трябвало да направи поредното проучване и да ни каже доколко етикетирането влияе върху крайната цена на произведенията, на, на хранителните продукти. Евробарометър има изследване, прочем, според което потребителят настоява да знае какъв е происходът. От друга страна имаме задължителен, задължителен режим на етикетиране, факултативен режим на етикетиране – аз подкрепям онези колеги, които настояват комисията да излезе с ново изследване, да ни каже в край на краищата какво очакват нашите съграждани. Тук не става въпрос, някой твърде, че въпросът бил политизиран. Не. Доколкото е политизирано, да отговаряш на очакванията на, на своите избиратели, е, аз съм за това да се вслушаме в тях. В интерес на прозрачността не е такава темата ни е, в момента, но трябва да ви кажа, че има големи разлики между продуктите, които се продават на източните пазари и на западните пазари в Европейския съюз. И аз се надявам някой ден и този въпрос да го обсъдим. Гражданите, според мен, искат да знаят откъде са дошли е, продуктите, но нека не представяме нещата в черно-бяло, нека да дадем възможност на комисията да е, изследва, да проучи още веднъж. Господин Ек. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, доброволното етикетиране не помага на потребителите. Доверието е добро, но контролът е по-добър. И в миналото сме видяли колко скандала избухнаха. Без значение дали става въпрос за мляко, месо и така нататък. Всичко, каквото се използва, трябва да бъде етикетирано. Потребителите имат правото да разполагат с тази информация. Комисията, от друга страна, е длъжна да противодейства на всички а, злоупотреби и измами, свързани с а, хранителните продукти. Що се отнася до а, разходите, например фирмата Фроста в Германия показа, че може така доста а, а, изгодно всъщност да се обозначават подобни етикетирания. През 2013 година имаше едно проучване, според което 90% от потребителите смятат, че трябва, е, трябва да се етикетира происхода на преработените продукти. Защо ние чакаме тук? Защо ние не отговаряме на тези основателни очаквания на потребителите? Законодателството за храните трябва да бъде по-прозрачно. По този начин ние ще можем по-добре да информираме потребителите и вече местните, националните, международните продукти, какво ще се купува, това ще е избора на самите потребители. И в заключение един въпрос, който беше повдигнат от една колега. Разбира се, че това етикетиране е, ще допренесе, ще бъде стимул всъщност за самите е, региони, за местните предприятия. Що се отнася до а, времето за транспорта на животните, то ще, то ще се намали, което пък се отразява допълнително към а, емисиите, предизвикани от транспорта. Затова аз пледирам да се въведе задължително етикетиране на происхода. И комисията е по-добре да се вслуша малко повече в волята на потребителите. Благодаря ви. Мис Ранс Гарсия. Господин Гарсия. Гарсия. Смятам, господин... А, на микрофон. Имаме проблем с микрофона. Este mejor? Sí. Да, сега, е, сега е по-добре. Е, мисля, че трябва да потърсим равновесие. Извинявайте. Значи, трябва да търсим равновесие между желанията и възможностите. Смятам, че е, от една страна е, не бива да забравяме, че един хранителен продукт, е, нали, ако искаме да знаем какъв е происхода му, защо правим разлика между леко преработен и високо преработен? Аз просто не мога да разбера защо се прави тази разлика. Е, в крайна краща е, един прясно варен колбас е, да, да, да се знае дали е дошъл от, нали, от еди къде си, за разлика от един траен колбас. Не... Освен да, нали, как, за, защо, са, защо са тези, тези ограничения? Защо настояваме, например, да казваме от коя страна бил продукта, <coughs> а не от коя община, от кой район? Значи, когато имаме е, хранителен продукт с защитено географско значение, знаем точно откъде е дошъл. Нали, висококачествените, престижните е, произведения е, са обозначени, знаете, по този начин. Тогава се знае нали, всички съставки откъде са. Но по-нататък е, е, е, е нелепо всичко това, според мен най-малкото трябва да отдадем дължимото, да видим каква е добавената стойност на допълнителните усилия, които караме производителите да полагат. Да кажем, че е с происход от Европейски съюз да, да, да потърсим някакъв пазарен ефект. В противен случай това са все излишни усилия, както казаха някои от колегите, казаха, след като Нали, е, имайки предвид, че в един хранителен продукт влизат суровини, първични съставки от е, е най-различен происход. И наистина би било изключително трудно във всеки случай да се следи и, и, да, се, и да се обозначава. А, а, нали, какво, какво ме интересува мен дали продукта идва от Пакистан или от Еквадор? Е, след като в края на краищата продуктът е, е преработен, вложени съставките и аз би трябвало да знам кой в Европейския съюз го е произвел, какво повече. Освен това, защо е необходимо да, да, да полагаме тези усилия, а който иска да ги полага, да заповяда? Нека, нека, нека кажем, че това е доброволно. От една страна за производителя, от, една, от друга страна за купувача. по отношение на месото има задължение да се каже къде е отгледано животното и къде е заклано. Това е важно за безопасността на хранителните продукти. Но в случая, ако ще правим нещо допълнително, трябва да отдадем дължимото на усилията, които полагат производителите на хранителни продукти в Европейския съюз. Според мен е, е, потребителите не са чак толкова склонни да плащат толкова допълнително за това, което им предлагаме. Благодаря. Госпожа Пири. Благодаря, господин председател. Тук, е, господин председател, не става въпрос само за цената. Цената има значение, разбира се, но да видим как контрола кой фактически ще бъде натоварен с контрола по изпълнението на такова задължение. В Холандия можем да говорим за нишови пазари на отделни продукти и от една страна проследяването на тези с обозначение за происход, но от друга страна масовата хранителна продукция. И би трябвало да ги разделяме. Според мен потребителят може да настоява, но не е готов да плати допълнителната цена, която, е, до която е, би довело такова общо изискване. И имаме, разбира се, примери от. Е, но, но на този етап, честно да ви кажа, аз не знам как бихме могли да процедираме разумно. Благодаря. Сега искам да дам думата на комисията да чуем как, как ще отговори и коментира. Госпожа Еликер от комисията има думата. Благодаря, че ни давате думата. Благодаря и за изключително оживания дебат, който бе проведен. Нека ви припомня, че наскоро регламента относно информацията в храните е, обхвана и нови е, категории задължително. Искам да подчертая, че освен говеждото месо, сега происхода трябва да се оказва и за другите видове меса, свинско, птиче. И към това решение, е, комисията подготви и своя доклад относно възможността да се въведе задължително етикетиране и на други храни, там където се използва като съставка месо и мляко и а, е, млечните продукти като цяло. Това включва а, е, това се очаква да бъде прието в най-добра светлина, ако е доброволно етикетирането. Тогава, когато производителите желаят да направят това, без да се налага допълнително бреме, без да е, носи допълнителна е, финансова е, тежест за производителите и съответно за купувачите. И в сегашния економически климат искам да подчертая, че не бива да забравяме, това е изключително важен елемент, именно факултативния. Трябва да осъзнаем, че пазарният дял на продуктите, при които се оказва производ происхода на практика е, е, не е голям и а, потребителите като цяло не са готови да плащат допълнително за о, указание происход. Това е общата нагласа. Сега, що се отнася до а, задължителното изискване за оказване на происход? Може би нямаме достатъчно последователни данни, относно разчетите за разходите за отрасъла. Да, това е факт. Но нека не забравяме и нещо друго това ще доведе до наистина, може би, закостеняване на производствения цикъл. Това може би ще се отрази и на доставките, а, и на продажбите, както по принцип, така и а, в международен план. Що се отнася до определението на леко обработени млечни продукти? Комисията би желала да посочи, че действително доста е трудно да се сложи границата между леко обработвани и е, по-сериозно обработвани храни. Аргументът се крие в това, че е, суровината може да бъде различна и ще се загуби гъвкавостта при производството. Комисията е на мнение, че възприятият подход е съразмерен трябва да имаме предвид също така, че етикетирането трябва да се поставя тогава, когато може евентуално да се забуди потребителя. Това е всъщност изключително важен аспект, що се отнася до предотвратяване злоупотребата в продоволствената верига. След това факултативното етикетиране и правилата за това. Тогава, когато се посочва происхода и когато суровината е различна, тази разлика трябва да бъде изрично оказана. Все още трябва да се уточнят някои аспекти на една подобна норма и комисията е готова да подготви това до края на годината. Това са конкретни правила за доброволен характер на етикирането на происход на продуктите. И сега по два неща, които бяха засегнати в хода на разискванията. Сигурност на продоволствието. Комисията е на мнение, че като цяло наистина се гарантира сигурност на продоволствието, независимо за какво етикетиране става дума по отношение на происхода на храните. И когато говорим за различни е, скандали, като скандала с конското месо и други злоупотреби, ясно е, че ако има задължително етикетиране, е, нямаше как да се предотвратят подобни злоупотреби. Тоест, официалния контрол и прилагането на нормите са единствената а, форма за борба срещу измамите съществуването на официалния контрол и начина по който той се упражнява. Това е по-важното, отколкото етикетирането. Това е изключително важно за сигурността на продоволствените доставки, храните и за гарантиране сигурността на потребителите. Що се отнася до проследимостта, това е задължителен компонент при храните. Има разлика когато става въпрос за обработена храна и етикиране съответно на тези продукти. Така че искам да подчертая, послед, проследимостта е възможна винаги, но а, има разлики по какъв начин това се изразява чрез задължително етикетиране или не. Това естествено има въздействие и върху цената. Благодаря. Е- Благодаря. Сега, срокът е, за внасяне резолюцията е 1 март 12 е, часа. 22 март ще се гласува в комисия, а в пленарна зала ще влезе през април, втора сесия или 1 май. И сега следващата точка от нашия дневен ред е прилагане законодателството в областта на здравеопазването, както обикновено. Ние бихме могли да започнем, давайки думата на комисията, за да отговори на отделните въпроси. Около 3 минути за въпрос или по-малко, ако това е възможно. Винаги ни притиска времето. А след това ще зададем въпроси. И така, господин Рис, директор, генерална дирекция Санте. Заповядайте по първия въпрос. Благодаря, господин председател. Искам да започна с някои фактологични бележки. Комисията публикува доклад относно директивата 4 септември миналата година. Докладът се описва положението по настоящем във връзка с предварителните разрешения мобилност на пациентите, информация за пациентите и съответно сътрудничество. Следващия доклад ще, се, е, е, ще бъде готов 2018 година. Докладът вече е разискван в Люксембург на неформална среща на министрите през месец септември 2015 година. Е, насоката беше изпълнение на директивата и сътрудничеството. Какво направихме за подготовката на доклада? Много важно е да се разисква в столиците на държавите членки всички аспекти от директивата и съответните препоръки. Ние направихме тези срещи. Срещнахме се и с е, други заинтересовани страни. Комисията и държавите членки стигнаха до съгласието, че Що се отнася до мобилността и разрешенията, е нужно да се направи повече. Изиска, се също и допълнителна информация за националните точки за връзка. 26 държави членки от 28-те предоставиха данни. А, оказва се, че има добър е, достъп за пациентите. Що се отнася до информацията за техните права, безопасност на здравеопазването в другите държави членки и процеса за възстановяване на средствата, е, информация и проче, включихме в нашия доклад също така и така на нареченото търсене на най-добра възможност е, за е, е, медицинска помощ и информацията, която се предоставя на пациентите, беше разгледана в доклада. 2014 година бяха направени други проучвания – е, ясно се вижда, че е, европейските граждани е, много добре осъзнават своята възможност, но имат малка информация относно достъпа и правата им за лечение в друга страна. Само малка е, е малък е броя на хората, които са напълно наясно. Разбира се, между държавите членки има разлика. 2014 година излезе материал, в който се разглежда възможността за избор от страна на пациентите в контекста на а, директивата. Какви са факторите за избора? Опит, познаване на правата на пациентите и прочее. Европейския форум на пациентите, който бе проведен декември в няколко столици, в Любляна и Талин между тях, също, бях, също постави въпроса свързан с правата на пациентите, националното законодателство в държави членки. И сега няколко думи за транспонирането на директивата. Комисията проверява изпълнението на въвеждането в националното законодателство на директивата. Има някои елементи, които липсват 26 държави членки всъщност има ще непълно транспониране, а сега вече можем да кажем, че почти навсякъде има национални а, точки за контакт и а, се работи по отношение предоставяне информация, повишаване на качеството и услугите. Активно се работи и в областта на електронното здравеопазване също така. Сега, различен проблем. Дали а, удачно е транспонирана директивата. Това наистина е по-трудна задача, която трябваше да изпълним. Установяваме, че има известни примери, които ни притесняват, що се отнася до разрешенията, което е проблем за пациентите, които търсят медицински услуги в други е, държави. Освен това, Едно проучване на Евробарометър посочва съвсем ясно, че пациентите осъзнават, че имат възможност да търсят медицинска помощ в друга европейска държава членка, но не пълно разполагат с нужната информация. Необходимо е наистина да се направи много по този въпрос. Обещавам, че комисията много активно ще следи пълното истинско транспониране на разпоредбите. Благодаря. Madame Grostet, auteur de la question, souhaite. Госпожа Гростет. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. Euh, благодаря, господин председател. Моят въпрос е, е свързан с Европейската референтна мрежа или мрежата на референтни центрове, защото предстои поредния цикъл е, на определене такива центрове тази година и аз бих искала да знам какво смята да направи комисията, за да подобри информацията за тази европейска мрежа и да насърчи участието в тази инициатива на най-добрите експертни центрове. Е, специално, що се отнася до редките заболявания. През 2011 година е, са разработени критерии е, за създаването на такива центрове на експертен опит по редките заболявания. Бих искала да знам докъде се е стигнало по този въпрос, а след това ще се изкажа от името на колегата Питерле по зададен от него въпрос. Благодаря. Госпожа Шерпери има думата. Благодаря много. Въпрос от страна на госпожа Магинес. Според изследването на Евробарометър, само 2% е, от е, европейците търсят е, медицински грижи в чужбина. Националните контактни пунктове очевидно имат известни затруднения по подаване на необходимата информация за, за здравни медицински услуги в чужбина Въпросът към комисията е дали това е така е, и, и какво би направила тя към, по този въпрос, както и общо за информирането на гражданите за техните права в, в областта на здравеопазването. Благодаря. Voilà, donc effectivement, euh, il est important de bien comprendre la е, Да, наистина много, много е важно тук е, да се ориентираме в контекста на този разговор. Тук сме в контекста на първия въпрос. Вие току-що подхванахте е, следващ. Ай, още по първия, по първия въпрос. Има ли още някой да се изкаже по първия въпрос? Госпожа Рибази. Да, аз е, е, бих искала е, стъкмо след изказването на госпожа Гростет да задам един въпрос на комисията. По тези европейски справочни или референтни центрове, специално за редките заболявания, аз е, е, бях запитана за е, е, такива центрове за фаготерапията. Е, имаше една такава конференция във Франция и е, е, се оказва, че хората, които се нуждаят от такава терапия, са принудени да отиват в Грузия. Е, е следователно, комисията готова ли е да работи е, по този въпрос? То става въпрос за фаготерапия чрез бактериофаги, когато другите медикаменти показват резистентност на класическите антибиотици. Значи имаме альтернатива. Питам аз комисията, има ли някакво намерение да насърчава създаването на такива експертни центрове, посветени на тази форма на терапия, фаготерапия? Благодаря, господин Фария. Благодаря. Въпрос за комисията. Исках по-късно да го задам, но мога да премина директно. Трансграничната директива за услуги в областта на здравеопазването. Комисията вече заяви, че има известни затруднения относно изпълнението на директивата от страна на държавите членки. Тази директива, 8 член по-конкретно и 5 член, в тях се казва, че когато не могат да се предоставят услуги на територията на държавата в даден срок възоснова на една оценка, която се е, извършва относно състоянието на пациента, също така степента на болка, изпитвана от пациента. Искам да подчертая и този фактор и по-нататък естеството на заболяването и прочее. Та, да, по този текст се предвижда И факта, че болката изпитвана от пациента трябва да се има предвид, когато се взима решение. И сега искам да попитам, кои а, инструменти точно държавите членки могат да използват за да направят тази оценка. Искам да попитам защо това не е влязло в доклада до сега. Предвиждате ли да го включите в бъдещ доклад? Thank you very much. And now we ask to the Commission to answer. Okay. Thank you very much. Uh, so us... Заповядайте. Благодаря. Комисията. Ще се опитам да отговоря на зададените въпроси. Мисля, че един от най-важните инструменти за сътрудничество между държавите членки трябва да се има предвид тук. Има много е, добри референтни центрове и е, съответно мрежа от тях в Европейския съюз. Въпросът е как точно да се е, усъвмести тяхната работа от една страна процесите врат отдолу нагоре, от друга отгоре надолу. Регламентите и нормите имат своята роля, които следва също да изиграят. С тях ние се опитваме да гарантираме от една страна обхващането на всички условия, информирането на гражданите, а от друга страна държавите членки имат своите права във взимането на решения. И през миналите години как, как подходихме, работейки по този модел за европейско сътрудничество? Първо, предложихме модела на европейските мрежи. 2012-2013 година имаше публично обществено допитване бяха проведени над 20 е, заседания с експерти от държавите членки. Разсъждавахме как точно да подходим по този въпрос. Много важни конференции също така бяха проведени. Ще спомена две. Една в Брюксел 2014 година, другата в Лисабон октомври 2015 година. Над 800 експерти от е, различни области на медицината, менеджери, представители на пациентски организации участваха в тях. Ние започнахме една а, кампания а, по комуникация в медицински списания над 30 и мисля, че също така създадахме и много добра интернет страница, която а, се поддържа непрекъснато връзка с медицински специалисти, лекари и менеджери. Ние също така създадахме март 2014 година а, нормативната рамка, как точно ще се организира системата. И след това работихме и с държавите членки за изграждането на европейските референтни мрежи. Казах, че всички държави членки участваха в този процес и а, ние работим и с друг много важен орган комитета по заболяванията, което се опитваме наистина да намерим най-доброто решение в интерес на пациентите. И сега вече се приближаваме до момента, в който ще се организира търг. Подготвени са всички инструменти, работи се в тази насока и се надяваме, че втората седмица на март ще можем да оповестим този търг. След това ще видим колко бързо може да се организира процеса от там нататък. Много важно е активно да си общуваме с всички а, участващи в организацията на мрежите също на национално ниво. Очакваме участието от страна експертите от държавите членки, които ще работят с националните клинични центрове съвместно. Така че надявам се в края на тази година ще можем да номинираме първите мрежи и те ще могат да упражняват вече своите права, тази изключително нова, модерна европейска система. Последващия въпрос, който ми бе зададен. Да, ние сега не решаваме кой център ще бъде създаден. Е, за всички в професионалисти в областта това ще бъде важно. Те ще трябва да вземат това решение в хода на работата. всички центрове, които проявяват интереси, които специализират в конкретна област, е, ще бъдат включени, поне ние така бихме желали. Що се отнася до определението е, неоснователно забавяне. Е, по време на преговорите и тук в парламента засегнахме тези аспекти. Това е много важен аспект от нашата работа. Какво правим сега? Стигнахме до съгласие с държавите членки, те да ни предоставят данни. Първия доклад Както вече казахме, много държави членки, всъщност системата доста бавно заработи, присъединиха се късно така че във втория доклад вече ние по-добре можехме да проследим колко от държавите член, членки са успели да задействат системата. Трябва да сме наясно също така, че има и малко припокриване между тази директива и регламента съответно. Там се разглеждат и въпросите, свързани с условията за пациентите. Е, тук е, влизат и разходите е, за пътни и проче. по-добре трябва да се разработи именно тази Час, информацията, която ще се предоставя на пациентите. Но тук има още много въпроси, защо да използваме тази директива, ни питат, защо не можем да се позовем на регламента. Е, като пациент е, бих предпочел регламента да бъде използван. Е, чуваме такива мнения, но ние ще продължим да анализираме този въпрос и се надяваме в крайна сметка да можем да изчистим и тези аспекти. А, сега, при проверката на транспонирането, както вече обясних, 26 е, процедури ни дават възможност да проумеем как точно а, правата се уреждат и се отстраняват проблемите от държавите членки. Now... Благодаря. И сега можем да продължим и към другите въпроси. Втори, трети и четвърти ще разгледаме съвместно, надявам се. Те са свързани и моля комисията най-напред да ни запознае с отговора. След това ще, разбира се, е, зададем и въпроси и ще реагираме. Комисията, заповядайте. I just went through, through them. Да, прехвърлих нещата. Тега, тези въпроси са свързани с националните точки за връзки. Аз вече казах нещо по този въпрос, предоставих информация. Все още малко е информацията, между другото, по този въпрос. Затова ние в комисията решихме да работим в тясно сътрудничество с организациите. Те са най-различни. И може би ще започна с въпроса как може да се хармонизира този въпрос. Простия отговор е, че не можем да го хармонизираме, защото нещата са много различни. Държавите са много различни. В Обединеното кралство, например, има четири различни точки за контакт. В някои държави има една организация, в други има група организации. Така че това са е, различията. Какво се опитваме да направим? да е, гарантираме, че има обмен на информация между професионалистите в областта, да гарантираме, че те обменят идеи как е, най-оптимално е, биха могли да работят – аз познавам много от тях. Това са изключително компетентни хора, които са се ангажирали да свършат е, задачата си. 2 е, декември, например, имахме възможност е, да разискваме инструмента за сътрудничество, как може да се изгради системата с е, между 28-те, как да се обменя информация, как може да се проследява историята, епикризата на пациента и проче и проче, как биха могли да си сътрудничат в хода на работата. Опитахме се също така да проучим начина по който те работят. По-рано вече споменах, че в нашите проучвания ние разработваме програма, които, е, ако мога така да кажа, псевдопациенти е, се обаждаха по телефона, пращаха електронни е, съобщения, за да се опитат да получат информация, да се запознаят подробно как работят тези точки национални за връзка. И може би ще се изненадате, че някои не използват телефони. И тогава въпросът е добре ако всички задават въпроса по електронна поща, добре, ама не всички имат е, достъп до електронна поща или цифрова комуникация. Това са примери, разбира се, но а, е, а, е, разисквахме и въпроса с социалните медии. Някои а, страни изпробваха и този инструмент, се оказа, че не е полезен. По-скоро пациентите искат да получат а, индивидуални отговори конкретно по трехния въпрос. И понякога те разполагат с изключително задълбочена а, информация и познание по тях, техния конкретен случай. И искат да получат конкретни отговори. А, по въпрос, а, свързан с а, господин Педицини, какво е нивото на взаимодействие с заинтересованите страни, с участниците. Ние проучихме и този въпрос и с точките за контакт в Италия по-конкретно. И март 2014 година директивата изисква наистина да има също така предоставяне на застраховка И поне в самия законодателен текст виждаме конкретно разпоредбата, така стоят нещата и в други държави членки. Сега въпрос е как да се повиши информираността на пациентите по всички тези въпроси, не само на пациентите, на всички е, участници в процесите. Благодаря. И сега е, госпожа Грустет, заповядайте. Е, е, Благодаря ви. Аз ще говоря също така и от името на господин Петърле, който е възпрепятстван да бъде днес тук. Вие казахте, че а, има пречки връзката с контактните точки на национално ниво, въпреки че обменът е изключително важен. Необходимо е на пациентите да се предоставя достоверна информация, която е валидна за всички държави членки. Казвате, че не е възможно да се хармонизира контактните точки, въпреки това, въпреки всички различия, може да се гарантира поне наличната информация да е с добро качество, да е достоверна и то във всички държави членки. Thank you very much. I don't know if Mr. Pedicini want to add something. Sì, io voglio aggiungere soltanto una piccola cosa, la risposta non, non ho, sinceramente non ho capito. Pedicini. Господин Беричини, съвсем накратко, аз не разбрах много добре отговора ви. Тоест в Италия има точка за контакти, така ли? Комисията обаче направила ли необходимите проверки дали действително тази точка за контакт а, а, работи. Аз поне не открих нито телефон, нито интернет страница, лице за контакт. А, асоциациите на пациентите, никой не ги спомена тях. Обаче това е поменато в самата директива. Има ли някакви допълнителни въпроси от страна на членовете? Не виждам. В такъв случай комисията отново има думата за отговор. Да, ще започна с въпрос на господин Печини. Италия беше включена в а, а, това наше проучване. Ние всъщност направихме проверки на различни а, центрове не сме публикували информацията страна по страна, разбира се, но Италия е информирана относно резултатите. Въпросът, проблемът в Италия е, че няма посочен телефон. Но и това е проблем и в други държави членки. Просто няма, няма обявен телефон за контакт. Разбира се, че ние сме в контакт с тях. Това е, може би, <laughs> отговорът ми. Просто надявам се да ви удовлетворявам. Сега, по въпроса на госпожа Гростет. което се опитваме да направим в а, тези кръстосани а, проверки, ние се опитваме всъщност да видим какви са всъщност, как се работи на национално ниво, как, например, отделните е, е, центрове за контакт се е, предоставят информацията, разпространяват в сред обществеността. Въпросът е също така и на опитност И също така е доколко вие сте готови да инвестирате в развитието на тези е, контактни точки. Необходими са такива инвестиции, защото броят на пациентите, които търсят медицински, е, е, медицинско лечение в чужбина е доста голям. Понякога тези национални точки за контакт са последен а, шанс. а, защото те могат, например, да консултират пациент, пациентите. Ми, оставете си в вашата страна. Вие може да намерите е, добри медицински грижи и тук. И може би тази информация не е известна на а, а, пациентите. Така че всъщност а, има доста добри а, практики. Не всички центрове оперират по този начин, но има такива, които работят така. А, сега не бива да забравяме, че тези контактни точки са създадени отскоро, няма и две години. И те сами трябва да преценят а, коя, е, коя, е, кои са механизмите, които на тях ще им помогнат да функционират най-добре. Системата ИМИ, това е системата за вътрешния пазар, където се обменя а, поверителна информация между националните контактни точки. А, тя също трябва да се използва, например, когато се става въпрос за поверителна информация за пациенти и така нататък. Може тези точки е, за контакт е, да се обърнат към системата ИМИ. Благодаря ви. А сега преминаваме към следващия въпрос специализирано здравно обслужване. Пети въпрос. Комисията отново имате думата. Yeah, so, uh, this again was one of the, the critical... Да, това беше един от е, критичните въпроси в нашата е, дискусия, предмет на дебат, също така и сред нас. Първият ми отговор е следният. Насоките на държавите членки трябва сами да се е, изработят, а не, а не от нас. И решихме да изготвим едно проучване, което изхожда от междиния преглед като а, а, наблюдаваме медицинската а, инфраструктура структура за специализирани здравни грижи, оборудването в съответните държави членки. И през май тази година ще приключи това проучване и ще видим, че а, вие ще намерите отговори на това проучване. Защото ние се опитваме с това проучване да дефинираме този вид услуги – И се надяваме това да бъде от помощ на държавите членки в тяхното прилагане на практика. Разбира се, че трябва да се прецени нивото на разходите. Все пак, това ще струва пари. за да се предлагат все пак този вид услуги, които не са никак ефтини. Но ние ще дадем свободата на държавите членки как конкретно ще процедират на практика. Но ние ще ви представим резултатите от проучването, когато то приключи. Мисля, че това беше по този въпрос, по пети въпрос. Thank you very much. Miss Grostete. Благодаря ви, госпожа Кростет. Благодаря ви. Аз и по този въпрос ще говоря от името на колегата Петърле. Но аз поделям изцяло неговото виждане. Ние многократно сме обсъждали този въпрос за предварителните одобрения, които са необходими за специалните здравни грижи. Но установяваме, че държавите членки някак се, се, се прикриват а, под, зад бюрокрацията и не издават подобни а, разрешителни. И по този начин всъщност се отслабва директивата. Аз и колегата Петърле бихме желали да ви попитаме дали комисията възнамерява да изготви насоки за държавите членки. Първо, за да се поясни познание, е, понятието специализирано болнично лечение. Необходимо ли е за всяко едно болнично лечение е, специално, предварително разрешение и ако да, как всъщност, дали е необходима мотивация. Благодаря. Има ли други въпроси по тази точка? Няма. Комисията имате думата. Както казах, предварителното разрешение действително е доста е, критичен е, въпрос. Спомняте си, е, на последната тристранна среща <laughs> обсъждахме до късни доби въпроса. И също така самите държави членки споделят, че предоставянето на данни е доста сложен въпрос – Разбира се, имайки предвид също така и а, въпроса за парите, за разходите. Когато получим данните и видим размерите на проблема, със сигурност проблема ще изглежда по различен начин в държавите членки и тогава като следваща стъпка ще бъде къде е общия знаменател, който можем да намерим. Първо нека да изчакаме приключването на проучването и да видим кои болнични лечения са най, ще, бъдат, ще се окажат най-скъпи. И след това ще видим кога е необходимо предварително разрешение, какви са разходите и едва тогава ще преценим следващите действия. Благодаря ви. Преминаваме тогава към следващия въпрос. Шести. информираност на пациентите. Комисията отново имате думата. Какви са нашите правомощия? Какво можем да направим по този въпрос? Както казах в уводните си думи, ние Финансирахме редица конференции през 14 и 15 година, организирани от асоциации на пациентите, където и този въпрос, между другото, беше обсъждан, както и други, разбира се, други въпроси бяха поканени разнородни участници, заинтересовани страни и така нататък. Ние изготвихме една брошура, брошура преведена на всички официални езици и тя мисля, че може да се намери също така и на интернет страницата на комисията. Ние подкрепяме също така и НПО-та, които се опитат да помагат по този въпрос с своята дейност. Продължаваме, разбира се, да работим също така и с националните точки за контакт. И както вече казах, се опитаме да и ги подпомагаме тези точки за контакт, за да подобрят работата си. Освен това, ние въведохме и фейсбук страница, където може да се обсъжда този въпрос. Но не смятаме, че ние всъщност не можем да се намесваме в националния опит, националната рамка, така както ни всъщност беше ясно заявено от националните точки за контакт. Благодаря ви. Госпожа Гростет, имате думата. Да, вземам отново думата, тъй като колегата Петерле все още проявява безпокойство, тъй като остава с е, усещането, че пациентите, независимо от всички усилия, които се полагат очевидно от Европейската комисия, инструментариума, който е на лицето, остава с впечатлението, че пациентите все още не са добре информирани. И той фактически пита комисията, за, за, за, да, за да, за да е, се увери, че е, наистина се предвижда широка информационна кампания – за да знаят хората, че директивата има, че имат права. Може ли да се направи нещо повече? Възможно ли е въобще да се, да се начене една широка информационна кампания, за да се повиши осведомеността, преди всичко на гражданите, които, съжаление, могат да се окажат в положението на пациенти, за да, за да е, е, е не може е, за да не се стигне в края на кращата до, до нали, такива неблаговидни случаи, нали, хората, освен че са болни, да трябва да, и да, да преодоляват административни спънки. Имаме ли нещо към комисията още? Е, е, да, заповядайте, комисията. Добре, е много, много добър е, въпрос, да. Е, аз самия се питам, как да направим нещата по-добре. Е, и като видим проучването на Евробарометър по 11-я въпрос, мисля, и като питаме изследователите да, да, да ни кажат как се съпоставя е, осведомеността за старата система и за новата система. И, и тук може да вземем Франция за пример. Не, нали, френските граждани около 60, 68%, те знаят, че е, заявяват, че познават правата си по френската система. В, в презграничен контекст 15% обаче са на такова мнение. Но да вземем е, моята страна, Полша. В Полша пациентите това е все по, по, евро, по евробарометър. Не? По евробарометър. Не знаем каква е методиката на евробарометър. 44% твърди, че познават полската система. И 14% горе-долу, както, както във Франция, е, познават е, е, през граничните условия. Има е, държави членки, в които а, а, а, има огромен поток а, е, запитвания от граждани, на които а, е, контактната точка дори не може, не смогва да отговори. Други контактни точки практически седят без работа. Така че как да постигнем този, нали, това равновесие, този компромис между задължението на държавата членка да предоставя информацията от една страна и от, и от друга страна а, необходимостта от някаква общоевропейска кампания. Ние сме убедени, че е по-важно да да се работи по места. А една такава голяма, широка общоевропейска кампания едва ли би била от полза, тъй като оказва се, че познаването на собствената система е твърде ниско. Значи в някои случаи 24% познават собствената си система, 12%, че значи половината от тези, познават е, европейските си права. Значи много е, много е, е деликатно. Е, какво да ги информираме за <laughs> общоевропейските им права, когато те не познават собствената си държава? Госпожо Гростет? Защо, струва ми се, една широка информационна кампания на европейските граждани би била нещо важно, просто защото добре знаем, че държавите членки не са заинтересовани. Те фактически не желаят е, тази директива за е, е, презграничното здравеопазване да се приложи на практика. Това е проблема. Фактически трябва да преодолеем тази неохота на държавите членки като разпространим широка информация сред правоимащите. И, и прочем, не само по, по, по информационен път. По, по всички начини трябва да се борим с а, това нежелание на държавите членки. Всички европейски граждани поначало трябва да знаят, че е на лице директива за а, трансгранично здравеопазване, че те имат право на медицински грижи в чужбина. И ами, мен ми се случи, че просто трябва да се преодолее волята или липсата на такава по-скоро от държавите членки. Госпожа Шалдемос. Благодаря. И моят въпрос е в тази посока за осведомеността на пациентите. Вярно е, трудно е наистина. След като европейските граждани не познават дори е, е, системата, правата си в е, държавата, от която са. Но според вас, е, според комисията, какъв е относителният дял, според вас, на осведомеността, която е необходима, т.е. към каква осведоменост на пациентите бихте се стремяли, за да кажете, че сме постигнали желаното. Нещата са на два етапа, според мен. Първо, пациентите трябва да познават наличието на такива права. И второ, ако се нуждаят да ги упражнят, трябва от някъде да получите информация за, нали, за видовете терапия, е, е, изчакване на, на, на планови процедури и така нататък. Значи, общо знание за наличието на някакво право не е достатъчно. Но, така както вървят нещата е, до сега, до, през коя година, според вас, бихме стигнали до пълно изпълнение на директивата в, нали, в пълния и обем? Благодаря комисията. Добър е въпроса за това колко, каква осведоменост бихме приели за успешна. Тук става въпроси за достъп до, до услугите, е, за различните спънки, които водят до, до забава. Аз съм поначало оптимистично настроен и в случая съм склонен да бъда такъв. Ако хората започнат да упражняват правата си и, расте броя на, на тези хора, първо. Второ, ако средствата за осведомяване проявят интерес, да, да отразяват тази проблематика по-широко, да я обсъждат, знам, например, че в Словения се е провела много широка обществена дискусия и в е, Словения вече виждаме, че половината от осведомените за словенската система са осведомени и за европейската система. Да кажем, че това е един критерий. Най-добре би било всички, които познават добре националната си система, да познават добре и европейската система на, на трансгранично здравеопазване. Ей, тук можем да положим два показателя, ако искате. В страни като Малта от друга страна, нали, по, така, по, по-малка, по-малка страна, където по-леко като че ли тече информацията, а прочим в Малта е, е, по, по, по, по други причини широко се ползва е, здравеопазване в чужбина, 51% познават собствената си система, 34% познават европейската система. Значи несъответствието е малко. Но мисля, че това е един добър показател. Е, осведомеността за собствената система спрямо осведомеността за, за европейската. Е, и разбира се, възниква въпроса за чисто юридическа гледна точка за готовността на държавите членки да изпълняват директивата. Да се надяваме, че нещата няма да стигнат до съд. Е, но, но и вие би трябвало да проявявате е, инициатива от своя страна да настоявате пред съответните държави членки. Най-малкото, е, е, нали, най-малкото да, да не се възпрепятства достъпът до информация. Благодаря. Thank you very much. Now we can go to the next. Благодаря да минем сега на следващия въпрос. Седми за нарушенията и тук веднага ще дам думата на комисията. Значи въпроса за, за нарушенията, т.е. производство срещу държави членки за неизпълнение на договорите. Аз ви казах, ние започнахме такова производство по отношение на 26 държави членки, от което не следва, че всички 26 ще бъдат изпратени в съда. <clears throat> на мен не ми се ще да се стигаме до там, понеже, знаете, производството за неизпълнение на, на, на договорите е, е, така, е, приема формата на един конструктивен диалог. Ние трябва да се осведомим точно какво е прието от националния законодател. и, трябва да обсъждаме, прочим, с държавите член как конкретно, е, с какъв механизъм нещата да се приведат в действие в националната система. Въпросът е как е транспонирана директивата. Това, това е въпросът, който винаги се, съда, се задава. Ем, така, например, да, няма да ви занимавам с всяка от 26-те страни, но някои примери – в някои страни има много тежка, сложна система на предварително разрешение. Не, че няма право държавата членка е, е, да, да е, въведе такава процедура, но не и до пълно възпрепятстване на достъпа до здравеопазване за чужденци. Другите, други, имат твърде ниска норма на възстановяване на разходите, на рамбурсиране. И могат. <clears throat> Но когато когато разговаряме с държавите членки, виждаме, че определената практика има своите корени в е, националната история, е, в отношенията между частно и държавно здравеопазване. И най-сетне, ако е толкова, въпросът е дали е толкова тежка административно системата, защото един пациент никога не може, оказва се, да, да я извърви е, цялата е, процедура, просто защото трябва да наеме адвокат, едва ли не, и, и няма с кого да се посъветва. И най-сетне бихме искали да се осведомим е, практически как стават нещата, да, да проследим, така да се каже, ежедневието на един пациент през системата. Госпожа Гростет, е, разясненията са много интересни, разбира се. Аз е, трябва отново да направя оговорката, говоря тук от името на колегата Петърле. Е, добре разбираме, че на лице определен проблем за контролирането на начина по който се транспонира директивата в 28 държави членки, но, но след това, хайде да кажем, че тя бъде транспонирана, ще трябва да се следи правилното и прилагане. И в такъв случай, предполагам, че моя колега желая да научи дали в случай на явно нарушаване на правата на пациента, или в случай на констатирането на произволни препятствия, дали има някаква процедура на санкциониране на неизпълнилите държави членки. И тук става въпрос, отново подчертавам, не само за качеството на транспониране, а и за мата практика по прилагането на транспонираното законодателство. Знаем как, как, на какви пречки се натъкнахме при приемането на директивата. И следователно, мисля, трябва да бъдем бдителни. И имате ли възможности, намерения, някакви, някакви форми на контрол и на, на санкциониране наистина за нарушаване на, на правата на пациентите? Допълнителни някакви въпроси има ли? Комисията в такъв случай. Вижте, е, е, проверката за пълнота е извършена. Всички държави членки са имплементирали, са, са транспонирали законодателството. Това е ясно. И а, е, а, мога да кажа, че комисията разполага с а, широк инструментариум, който може да приложи при необходимост, но както знаем, директивата е крайно комплицирана, понеже става въпрос за 28 различни здравни системи и, и ние самите трябва да се осведомим за начина по който се работи във всяка държава членка. Естествено, не бива да забравяме, че пациентите могат и пряко да сезират съда. Преговаряйки с държавата членка, ние винаги повдигаме този въпрос, че в най-лошия случай може да се стигне до редица съдебни дела, до, до искове на физически лица. Е, дори имаше случаи преди да бъде транспонирана директивата, гражданите се обръщат към съда с иск да наложи транспонирането на директивата, какъвто е, какъвто е редът поначало. Сега, вече ще видим колко време ще ни отнеме това, сме на етап на взаимно опознаване е, е, но, но разбира се, ние сме готови да пристъпим и към следващите санкционните стъпки. Благодаря. Следващият въпрос. Осми. Охрана и, и, и сигурност и охрана на личните данни. Комисията. Сега тук е, е, става дума за неприкосновеността на, на личните данни на пациентите. Ние прилагаме в пълен обем действащата директива за защитата на личните данни и, и разбира се, бъдещият регламент ще се приложи изцяло и в здравеопазването. Е, както казах, възползваме също така и от информационната система за вътрешния пазар, е, потокът по която е напълно е, защитен, за обмен на информация между контактните пунктове. И включително е, информация за пациенти, за да може да бъде проследен пациента като се върне от дома си. Освен това, в момента се изгражда новата информационно-технологична платформа с финансови средства от Свързана Европа, която, благодарение на която да се надяваме ще могат да се разменят е, е, епикризи и рецепти е, е, медицински. Към 2018 година се очаква е, тя да влезе в експлуатация. Благодаря. Благодаря. Госпожа Каденбах мисля, че желая. Не. Други колеги желаят ли по този въпрос да се изкажат? Няма. Нататък. Девети бъдещи мерки. Така, става въпрос за трансгранично сътрудничество. Първо, е, трябва да определим как го разбираме това сътрудничество през граница. Е, то може да бъде между погранични райони. Например, е, по Пиринеите между Франция и Испания, по Ардените между Люксембург и Белгия, Германия и Полша, После наскоро беше подписано споразумение между Кале и Кент, между Франция и Англия. Това е едно. Съседни райони. И вече друго междурегионално сътрудничество, не непременно на съседни е, региони. Има, има, има и такава практика вече. Шотландия и Южна Испания – например. Такова едно дистанционно сътрудничество. Транснационално, ако щете го наречете. След това имаме макро, макрорегиони, средиземномер, средиземноморието, с всичките държави в него, и Балтийския район, или Дунавския регион. Значи имаме конгломерати, и твърде често, тук става въпрос за общо сътрудничество, но твърде често здравеопазването е част от такива отношения. Значи ние общо взето подкрепяме и се опитваме да, да съдействаме. Полагаме на картата тези, тези отношения по Интеррек е, и нали, да видим какви средства се използват от регионалните фондове. Е, защото следим процеса. Разбира се, това е възможно само благодарение на волята на местните самоуправления и разбира се с благословията на центъра. Инак е трудно. Също така възлагаме на нашата, на нашата група експерти да, да изработи едно становище за препятствията пред сътрудничеството. Миналата година беше, беше публикуван такъв материал. И нали, като, като е, е, трябва да се използват всички налични инструменти и да, да, да не се прекосват пари за нова инфраструктура, например, ако тя не е необходима. Благодаря, госпожа Каденбах, вносител не желая да зададе допълващ. Добре. Комисията е била ясна. Благодарим. Десети въпрос. Оценка на съществуващите системи. Комисията. Вие е- сте запознати с писмото на комисаря, от него се иска да изработи система за оценка на ефикасността на здравните системи. Ние работим по този въпрос заедно с експерти от здравеопазването на държавите членки и първата област, с която се захванахме заедно, бе, бе за качеството на, на здравеопазването и показателите за това. Току-що бе приключил, приключен доклада и бе представен на е, висшите представители на държавите членки тук в Брюксел през месец февруари. Е, ще го публикуваме следващия месец. Много интересно беше и, впрочем, стана ясно колко трудно. Е, колко трудно могат да бъдат сравнени, измерени, трудно сравними, измерими неща. Но събрахме достатъчно информация, работихме в е, взаимодействие с Организацията за економическо сътрудничество и развитие, Обсерваторията за здравна политика в Брюксел, също и също така е, поискахме от експертите си да се спрат конкретно на проблемите за достъпа до здравно-медицински услуги. Трудна е тази материя, е, в значителна степен тук владее, действа традицията на всяка държава членка. Отзвукът беше много добър, е, много мнения се, се изказаха в хода на общественото допитване, даже тук си спомням в парламента имахме такава възможност и е, най-сетне всичко това залегна в известие на Европейската комисия от април 2014 година, като говорихме за устойчива здравна система. Като задачата е сложна, е, трябва да ви кажа, е, в отговор на вашия въпрос ние сме извършили немалко, както виждате, но задачата е сложна. Следващия въпрос е за центровете на е, върхови постижения. Господин Педичини. Да, също така много интересен въпрос, тъй като вече говорих за европейската мрежа на еталонни или референтни центрове. Самото понятие център на върхови постижения е разпространено в, в науката, в научно-изследователската област, но и в клиничната област. В редица държави членки е така. Чрез директивата фактически ние призоваваме всички тези, центрове на, на челен опит да се обединят. И това вече е следващ етап, следващо равнище на, на е, процеса. Не е достатъчно да, да постигнеш високи постижения на място. Не по-малко важно е, е да е, взаимодействаш с е, е, равностойни такива центрове. Защото това взаимодействие поражда знания е, и всъщност съчетаването на върховите постижения води до нов качествен резултат. Значи, вече някъде поне, поне 8 е, е, държави членки са си подали ръка в това отношение. Така в крайна края ще се прояви смисълът на, на Европа. Италия много активно работи. Е, италианското законодателство е, съдържа конкретна препоръка предвид е, държавното устройство на страната, където областите играят значителна роля. Областите са призовани да се включат в това упражнение и ние се надяваме много от италианските центрове на върхови медицински постижения да участват Е, и се движи процедурата и в двете посоки, и отгоре надолу, и отдолу нагоре. Благодаря. Допълнение от господин Педичини или от колегите от комисията? Нещо? Не. Да видим 12 12 и 13 които можем да обхванем заедно. Комисията. Първият въпрос се свързва с изпълнението на директивата, съответно пречки пред движението на пациентите. Мисля, вече говорихме по този въпрос. Аз мисля ясно заявих, че осведомеността е, е, е, е сериозна предпоставка. Във всяко, всяка област е, на потребителското право, е, е, потребителят преди всичко трябва да познава правата си. И второто нещо е да видим доколко в отношенията си с държавите членки по оценка на, на изпълнението от тяхна страна ще констатираме реални препятствия пред движението на пациентите. И мисля, все, все същото е, както отговорих на предходните въпроси. Що се отнася до втория, 13 въпрос, в частност за структурата филтър или пазач, начина по който е, структурата действа в е, отделните държави членки ще се запази нали, дали ще са направления е, е, за, за хоспитализация или нещо друго. Е, тоест, следва се процедурата на страната по происход. Критериите не би трябвало да бъдат различни. И, е, между другото, това е една от областите, е, които ще изследваме. А именно дали при транспонирането на директивата държавите членки не са разширили допълнително критериите за направление в чужбина. Значи, общо практикуващият лекар в е, една страна определя необходимостта от специализирани медицински грижи и толкова. Дали ще е, е, насочи пациента към местно заведение или в чужбина, не би трябвало да, да има значение. И разбира се, винаги можем да пристъпим към производство за неизпълнение. На този етап обаче, както казах, все още уточняваме, събираме информация от държавите членки. Госпожа Шалдемос има думата. Благодаря. Е, вярно е, че вече много говорихме за осведомеността на пациентите, но невероятно мога да задам един по-широк въпрос. Едно е осведомеността на пациентите, друго е, че, както вече знаем, в много държави членки трудно се прилага в пълния си обем тази директива. И въпросът ми е, е има ли някаква типологизация на пречките? или, или в зависимост от а, системата в съответна държава членка. Дали, например, а, а, държавите членки с по-високи здравноосигурителни вноски проявяват по-голяма неохота, дали а, разделителната линия минава между изтока и запада, или просто не може да се а, установи такава типология, 28 различни казуса. И кога според вас ще се поздравим с реално функционираща система, охраняваща правата на пациентите в чужбина. Пет години, 10 години, да, как, каква е вашата оценка? Сега, около 30% от интервюираните в изследването е, заявиха, че биха е, се ликували в чужбина. кажем, значи 30%. Доста голямо число е, сега ние не знаем какви са техните мотиви. Дали защото не могат да намерят такива грижи у дома е, или просто защото смятат, че лечението в чужбина би им осигурила по-добър -по -по -по резултат. Понеже други изследвания на потребителското търсене сочат, че хората поначало предпочитат да бъдат лекувани колко се може по-близо до местоживеенето им. Така че тази принципна готовност да се лекува с чужбина още не, не означава реално действие. Второ, ако отида в чужбина, какъв ще, какви ще бъдат условията? Например, ще мога ли да, да получа консултациите на родния си език? Разбира се, зависи от, от родния език. Ако е от така, големите европейски езици, вероятно по-лесно би станало това. Но, но ние вече знаем, че има центрове, които специализират в своеобразно езиково многообразие, особено когато става въпрос за планови операции, където нещата могат да бъдат подготвени. Ам... Други държави членки искат превод на медицинския картон на клиента. Тоест, пълната, пълната информация може да е една страница. Този картон, айде да е две страници, но може да бъде 30-40 страници, 100 страници и може да си представите, е, става въпрос за заклет, специализиран превод, колко може да струва това. Ам, има едно друго явление. Възникват не такива структури, посредници, някакви здравни брокери – ние, ни се опитваме да, да, да ги опознаем така, какви са им намеренията. Не могат да твърдят, че сме добре запознати. Ние искаме от държавите членки да наблюдават процеса и да, и да ни осведомят. Други примери за, за препятствия. В някои случаи общественото мнение смесва нещата. На, на, наричат го здравен туризъм а не права по директиват. Имаме конференции в Европа, посветени на здравния туризъм. А, и нали, с всички допълнителни услуги около медицинските грижи. И вече, разбира се, <clears throat> каква част от разходите се възстановяват, може да, бъда, да, да, бъде, да бъдат твърде малко, до, дори нула, е, е, стоматологичните услуги, например, е, пластична хирургия, е, например, нали, винаги се търси да се докаже здравно-медицинска гриж, е, потребност. И накрая питате колко а, време ще ни отнеме. Ми мисля, ще зависи от усилията на всички ни. Комисията, уверявам ви, е, полага всячески усилия. Държавите членки ще трябва да свършат своята работа. Те, те са суверени да, да го направят, зачитайки, разбира се, общоприетото. И на трето място, доставчиците на здравно-медицински грижи и самите пациенти от тях също немалко зависи. Много благодаря. Благодаря на комисията. Благодаря и на комисията. Наистина изключително интересна и полезна дискусия проведохме днес и сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Вируса Зика. Ръкопляскане за комисията. Uh, uh, Имаме предложение за резолюция Вносител госпожа Шерие Перик. Заповядайте. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we moeten het Zika-virus helpen stoppen voordat het het land uit... Eh, uit... Благодаря, господин председател. Очевидно трябва да се борим срещу този е, вирус, докато нещата не излязат извън контрол, да не се разпространи широко вируса в Европа от комарите към човека и обратно към, към комарите, защото знаете, че има и, и този обратен кръг с трагични последици за много млади семейства, знаете. Така че е, нещата имат неотложен характер. Е, комисията е заделила 10 на милиона е, за тази цел, е, е, което Е, е цена е, значително по-висока, отколкото би струвала една вакцинация. Е, въпросът трябва да бъде положен в контекста на стратегията 2020 с внимание към страните, които са най-вероятно най-вероятно биха могли да бъдат засегнати. Поначало трябва да се наблюдава разпространението на вируса, който вероятно ще стигне и до Европа и аз бих искала да чуя е, е, какво друго предлага комисията, е, за да се пребори с разпространението на вируса. разпространението му в Европа и по други пътища, чрез пътуванията и така нататък. Сега, връзката между вируса и микроцефалията това е една трагедия за семействата. И също така трябва да оказваме помощ на засегнатите вече държави, като отново се стремим да възпрепятстваме по-нататъчното му разпространение до Европейския съюз. Е, следователно, тук са необходими множество инициативи и средства, а в Европейския парламент, мисля, нашата инициатива се подкрепя от всички, политически групи. Въпросът няма нищо общо с партийната политика и междупартийните отношения. Става въпрос за съдбата на милиони, опасявам се, милиони майки в Европа. Комисията. Благодаря ви. Мисля, че Колегите, които са представили предложението, имат своите добри основания да говорим по темата и да се подготви резолюция. Предполагам, че ние наистина сериозно ще се отнесем към а, тази тема. Позволете ми да задам няколко въпроса. Що се отнася до развойната дейност и научните изследвания? В рамките на седмата научна програма, научно-изследователска програма Хоризонт 2020 година, ние разполагаме с достатъчно научно научно-изследователски средства и, и фондове, които да насочим в изследването по тази тема, по този вирус. Важно е да бъдат ограничени последствията, важно обаче преди това да сме наясно как какви са механизмите за а, заразяване и пренасене. И разбира се, да се направят конкретни изследвания на ниво държави членки. Все пак всички ние живеем в глобализиран свят и е важно е да сме наясно как се развива ем, вируса през изминалите години. Дали минава траекторията северно от екватора, нали, на юг от екватора и как ние ще можем да ограничим въздействието и разбира се да се справим а, с а, последствията. Мисля, че този проект за резолюция е много добър и разбира се да дадем някои предложения за това какво може да се направи по въпроса. Защото всъщност този вирус може да доведе наистина до е довел до много тежки малформации при кърмачета. И трябва да си дадем, да намерим отговор на въпроса на какво се дължи това разпространение е тежко. Благодаря ви. Господин Фария от АЛДЕ, заповядайте. Благодаря, Sr. президент. nós temos, há uma preocupação, de facto, de, que nós temos vindo a acompanhar estas notícias sobre o surto do, do vírus Zika e que se tem espalhado rapidamente, aliás. Тази сериозна тревога трябва да бъде сериозно разгледана. Наистина, разпространяването на Зика е много бързо. Това е тревожно, трябва да го имаме предвид и е необходимо да проявим изключителна бдителност и да следим развитието на положението. До лятото, ако ня, не сме готови с нашите мерки, накрая няма да е изненадващо, ако Зика почука на нашите врати в Европа. Ние трябва да подготвим системата си. Свидетели сме на цяла експлозия на нови и нови случаи в Южна Америка, не само в Бразилия, така че знаем, посочва се и тук, че те, е, вирусът се пренася не само от охапване от комар, но по е, полов път също може да се пренася и по кръвен също така вече бе посочено в предишните разисквания какви са, колко сериозна е тази заплаха за здравето на хората. Позволете да поздравя автора на резолюцията т.е. авторите на резолюцията. Съгласен съм, нужно е да възприемем бързи мерки, за да можем да се борим срещу това бедствие. Е, необходимо е да също така информираме своевременно и гражданите. Необходимо е да анализираме опита си от еболата. 2014 година беше върха на епидемията, много добре знаем това и сега са при вируса Зика трябва да действаме много по-бързо. Ясни са причините. Здравето на гражданите. Добре сме започнали, на време според мен, да работим и се надявам комисията също да ни осветли по тези въпроси и да можем много подробно да се запознаем с различните измерения на проблема езика. Благодаря. Господин Пиеча. Благодаря ви. Според мен трябва да се подкрепи тази резолюция. Настъпил е момента наистина да се действа бързо, не прибързано и не твърде забавено. Както, например, това забелязахме и в случая с Ебола. Разбира се, че трябва да си дадем сметка за съотносимостта, защото все пак случая с Ебола беше много по-заплашителен. Не бива всеки път да се а, комисията да измисля нови процедури, нови правила. В природата съществува толкова много опасности за хората. Така че би било добре да се разработят такива процедури, които да са общи. Тоест да се разгледа динамика, динамиката на една епидемия – като се предвидят и съответните мерки за ограничаване на епидемията. И това е важно, разбира се, за здравето на европейските граждани. Така че е важно комисията да направи необходимото. В това число и финансова подкрепа. Като разбира се, се е, същевременно се разпространява достатъчно информация. Последствията от е, заболявания, предизвикани от вируса Зика, не са съвсем ясни. Не сме съвсем наясно и пациентите също а, е, не са съвсем запознати как, какво да направят, когато а, е, съществува опасност от такъв, такъв вирус, какви са процедурите, какви са превентивните мерки. Всичко това е нужно. Така че от името на ЕКАРЕ подкрепям проекта за резолюция. Госпожа Конечна. Така ми е доволно да се припоит Благодаря, господин председател. Присъединявам се към колегите, докладчици в Сянка, които подготвиха този текст. Благодаря е, за сътрудничеството и съдействието по работата по текста. Мисля, че подготвихме един текст на резолюция, която обхваща всички съществени аспекти от проблема. Очевидно е, че възникват нови аспекти – свързани с разпространяването на микроцефалията сред децата. Може би някои от тях все още не са съвсем основателни, може би са по-специфични за Южна Америка, може би има промяна в развитието на вируса през последните години. Трябва да възприемаме изключително сериозно всички проучвания и анализи, извършени от учените в тази насока. Може би трябва да проследим, да не би това да е във връзка с използването на конкретни пестициди, да речем. Така че в крайна сметка трябва да разкрием истината и да я представим на европейските граждани. Епидемията се развива, но и днес преди обяд казах, действително и Европейския център е, по профилактика на заболяванията също предприе конкретни стъпки за създаване на мерки, за повишаване на информираността на обществеността за съответните рискове. Всичко това посочва колко важно е да съществуват специализирани агенции, в които да работят експерти, които да могат бързо да откликват на подобни кризи. Лично позволете да благодаря за съдействието на моите колеги в хода на работата. Надявам се, че резолюцията ще бъде одобрена. Важно е в нея да включим всички важни аргументи и аспекти. Това е само първата стъпка. Надявам се, че съответно мерки ще бъдат предприяти от комисията и от Европейския център по профилактика и съответните органи и организации, които работят в тази област. Много европейци вероятно ще пътуват в тези тези горещи точки. Наближават летните месеци. Надявам се, че ще бъдем в състояние да отправим и ясно послание относно заплахите и рисковете, свързани с пътуване в тези райони, така че хората да бъдат подготвени, да бъдат информирани. Благодаря още веднъж на докладчиците и на колегите, работили по това досие. Надявам се да продължим съвместно работата. Благодаря. Благодаря. Госпожа Хойслинг. Господин. Благодаря ви. Аз мятам, че по този въпрос е важно да постигнем един общ консенсус. И в крайна сметка да намерим решение спрямо а, този проблем. Не на всички въпроси имаме отговор към момента. И затова смятам, че първо трябва да ам, видим какви са причините за а, този вирус Зика. Той не се е появил от днес за утре. Съществува определена динамика. Нуждаем се от повече информация за целта. И бързото разпространяване всъщност показва, че този проблем няма да остане само в Южното полукълбо, а рано или късно ще се е, пренесе и в Европа. Така че това е проблем не само на няколко страни от е, юга, а е всъщност глобален проблем. Вече има 16 потвърдени случая, свързани с е, този вирус. Както казах, редица са въпросите, които са без отговор. Някои колеги казаха, че, например, този вирус е свързан с е, определен вид пестицид. така че всичко това първо трябва да се разясни. Как, друг въпрос е как можем да помогнем на засегнатите на, на място. Като, например, да се е, изпратят повече е, мрежи против е, комари в е, е, региони, където, например, няма такива мрежи. Тоест да помогнем на хората да се предпазват индивидуално. Защо го казвам това? Защото ня, чувам на линия гласове, които казват, ми трябва да изтребим този комар. Ми няма да стане това. Как можем да изтребим е, е, такова насекомо? Не можем. Ние трябва е, да се научим да живеем с а, а, това насекомо, без значение дали ни е приятно или не. някои региони, например, а, трябва да се въведат такива хигиенни мерки, които изобщо просто да спрат комара. Е, това не означава, че трябва да излезем с ДДТ отново. Не, има и други мерки, които са превентивни и ефективни също времено. Със сигурност и в Европа можем да се окажем един, вет, един, един ден а, сблъскани с този феномен, така че наистина трябва да а, изготвим добри превентивни мерки за хората, за да знаят как да се предпазят. Господин Петичени има думата. Е, колеги, си парла sempre più dello sviluppo di un vaccino per combattere... Благодаря, господин председател. Много хора говорят за това, че може да се а, изготви вакцина за борба с а, вируса. Обаче всички знаем, че години са необходими, за да се а, изготви а, вакцината, а след това минимум поне 18 месеца, а след това да се изпробва и така нататък. Но ние все пак трябва да предприемем нещо към момента. Може ли Европейския съюз, например, да отпусне допълнителни средства за борба с вируса Зика? Средства, които също така да бъдат насочени и за разработването на вакцина. На 8 февруари всъщност беше обявено, че има вече готовност за разработването на подобна вакцина. Възможно е също така да се окаже, че вирусът се пренася от майката комар на децата комари. Така че ще е трудно наистина с вакцина да се противодейства на това явление. Така че е, може да се окаже, че много е, хора, които са стерилни е, носители на този вирус. Нуждаем се от е, специални диагностични тестове, и е много важно, всъщност, наистина пресата да бъде много внимателна с разпространяването на информация, защото не винаги става въпрос при определени симптоми за вируса Зика, може да става въпрос за денга, треска или нещо друго. Сега, що се отнася до връзката на този вирус с пестицидите, трябва също и там да се насочат средства за разследване. Освен това, пътищата за пренасене на вируса, било то чрез покръвен път или по полов път и така нататък. Не е съвсем ясно. Нуждаем се от научно обосновани резултати. Да, благодаря ви. Господин партньор, господин председател, уважаеми колеги, първо да напомним, онова, което искахме да приемем през 2013 година. И Европейския парламент, заедно с Европейската комисия, чието присъствие тук приветствам, и съвета, става въпрос за едно решение, по което аз бях докладчик, за сериозните здравни заплахи с трансграничен характер. Така и стана. След това с грипа, така, пандемията в кавички, стана ясно как функционира нещата. Мисля, с ебола се убедихме, че нещата функционират не зле. Сега да видим призика. Но аз питам Европейската комисия следното. Кога СЗО ще публикува официалното си становище за връзката между този вирус, зика и а, микроцефалият. На второ място 10 милиона евро, които сте заделили от а, февруари тази година, ще бъдат ли достатъчни? Ако се окаже, че този вирус провокира наистина и неврологични заболявания и е, микроцефалията. На трето място, е, кога ще бъдат създадени екипите за скрининг? И на четвърто място, нямаме лечение, нямаме вакцина. Докъде са стигнали изследванията в това отношение? И накрая, на 15 февруари, е, обявихте споразумение за мобилизиране на спешни медицински екипи при нужда от различни държави членки, докъде е стигнал този процес. Благодаря. Следващият въпрос. Благодаря. Господин председател, е, позволете ми да споделя две простички съображения. Първо, е, често в е, разговорите, в дебата и в пресата се чува, че вирусът на Зика не засягал Европа. От чисто географска териториална гледна точка така. Европейският континент все още не е засегнат. За сметка на това, обаче, този вирус засяга европейско население – в Гладелупа, в Мартиника, в Сен Мартен, в отвъдморските територии на Франция, които се числят към Европейския съюз. Втори въпрос. Между 2005 и 2006 година остров Реюнион, също френска територия, бе засегнат от епидемия, засегнала близо 40% от населението. Просто за да добиете представа мас, масирана епидемия. А от, а от 5 години е констатира само един случай на, на територията на, на острова, което следва, че благодарение на усилията на френските власти и на местните власти на Реюнион, въведохме определени практики, взехме мерки, благодарение на които можем да говорим за изкореняване на това, на тази болест, която ораторът нарича шегонгоня. Така че, разчита ли, ще разчита ли комисията на вече съществуващите експертни отношения, мрежи, на Франция и е, отвъд морските и територии, които биха могли да бъдат ангажирани и за борбата с Зика. Благодаря, госпожа Годинка. Благодаря, господин председател. Нашата група е, подкрепя резолюцията. Е, но става въпрос, край за един доста вирулентен вирус. Положението обаче повдига няколко въпроса. Първо, СЗО явно насочва вниманието си към микроцефалията, без съмнение драматичен синдром, но връзката, причинно-следствената, все още не е доказана. Цифрите по резолюцията сочат същото. Е, документът, пък излъчен от Европейския център за наблюдаване на заболяванията, по-умерен, се съсредоточава върху друг синдром, а не микроцефалията. По-нататък, Колумбия е най-засегната от разпространението на вируса, но няма нито един случай на микроцефалия. А, докато в Съединените щати, например, всяка година при отсъствието на вируса се констатират десетки хиляди случаи на микроцефалия. И следователно, този въпрос заслужава приоритетно научно-изследователско внимание. Възможно е, е да става дума, ако се следи териториалното разпространение на микроцефалията, за влияние евентуално на пестициди. Би трябвало да се подходи благоразумно и предпазливо и с колегите ще внесем изменение, е, насочено към това, комисията да забрани употребата на определен пестицид, доколкото той може да носи риск от микроцефалия. Благодаря. Благодаря, господин Барцон. Благодаря, господин председател. Нищо, кой знае какво ново няма да кажа. Разбира се, трябва да прави всичко необходимо, за да спрем разпространението на вируса. Да не забравяме, че Бразилия е сред най-застрашените държави. А това лято предстои там да се проведат Олимпийските игри. Значи, огромно количество, огромен брой хора ще се стече в Бразилия очевиден е риска от разпространение на вируса. Трябва да се види по-нататък каква е опасността от разпространение в САЩ, тъй като току-що излезе новината, че спортистите са оставени, американските спортисти очевидно, са оставени да преценят дали риска е прекалено висок, дали да участват или не в Олимпийските игри. И очевидно, ние не можем да стоим с кръстени ръце, казва ораторът в заключение. Благодаря. Хайде сега да чуем комисията. господин председател. Съвсем накратко няколко коментара по резолюцията. Международната рамка, що се отнася до трансграничните здравни заплахи, е всъщност е, заложена в регламент е, и СЗО е всъщност водещата организация и още през началото на февруари тази година СЗО обяви вируса Зика като наистина явление, което е от глобален, глобално притеснение за всички. Що се отнася на ниво Европейски съюз, от 2013 година ние разполагаме с решение на парламента и съвета по трансграничните здравни заплахи, свързани с здравето на гражданите. Това е механизъм, който съществува. Този механизъм вече е активиран, като всъщност беше свикан Комитета за безопасност и сигурност. Имаше няколко заседания. Освен това, ние помолихме Европейския център за превенция и контрол на заболяванията да направи оценка на рисковете, като резултатите бяха предоставени на Комитета по сигурност. Тази оценка на риска и резултатите всъщност е, е както от полза за широката общественост, така и за здравните специалисти. Определението, което ще бъде направено, ще се прилага от всички здравни специалисти. Ще се наблюдават неврологичните нарушения и разбира се пътищата на преносимост. Всички тези въпроси ще бъдат разгледани от оценката на риска и ще бъдат обсъдени от членовете на комитета. Между впрочем, ние вече обсъдихме проекта за текст, вече предложен от Европейската агенция за контрол на заболяванията. В момента ние наистина координираме всички мерки в рамките на ЕС, и а, съответно изготвяме инструкции за пътуващите. Инструкции, които ще бъдат преведени на всички официални езици. Така че ние работим по въпросите. Освен това, в рамките на съвместния научно-изследователски център ние изготвихме мрежа, която ще подобри наблюдението върху странични ефекти, свързани с вируса Зика. Освен това искам да спомена и други мерки в рамките на европейското законодателство за кръв, органи и ам, тъкани, които произлизат от а, рискови а, зони. Един друг въпрос – който се разглежда от проекта за резолюция, това е капацитета на лабораториите. И Комитета за безопасност помоли Европейската организация за контрол на заболяванията също така да направи анализ на лабораториите. Бяха на... Става въпрос за 72 лаборатории в ЕС, които би следвало да бъдат авторизирани да тестват, правят тестове за вируса Зика, като съответно целият този капацитет да бъде споделен с другите лаборатории. Както казах, работи се и по този въпрос. Що се отнася до разработването на вакцина и лечение, Европейската медицинска агенция свика работна група на 8 февруари тази година която всъщност е, да работи точно по този изготвянето на е, насоки за е, разработване на вакцина и лечение. Като разбира се, ние изхождаме от нашия опити по други такива сходни епидемични явления и Имаме е, е, специалисти в определени държави членки, които разполагат с опит вече по векторния контрол, като Гърция, например, или Франция, но също така и Испания и Португалия. Т.е. тези страни имат вече насъбран опит новно, относно контрола на вектор, векторната преносимост на е, заболявания, свързани с комари, например. Днес слушахме и изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на заболяванията, която каза, че ще бъде създадена и работна група да разглежда въпросите с заболявания, предаване по векторен път. И в заключение, що се отнася до предпазването на населението и с, мрежи за е, комари. Аз мисля, че вече глобалния фонд вече е предоставил 540 милиона мрежи, които да бъдат изпратени в тези региони, където хората са най-пряко изложени на а, различни видове а, комари. Що се отнася до наскоро приятия механизъм за а, бързо мобилизиране на здравни специалисти, то комисията а, работи по събирането на ресурси, за да се задвижи механизма. Механизма съществува. А, вече е, е, е на лице и персонала, така че механизма в най-скоро време може да бъде задействан. Искам да кажа всичко това, че ситуацията непрекъснато се развива но комисията вече е, е, предприела различни мерки в рамките на действащото законодателство, в рамките на действащата рамкова програма. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря ви. Преди да дам думата на другите гости, искам да попитам, има ли допълнителни въпроси от залата? Euh, Благодаря ви за дадените отговори. Някои неща бяха осветлени обаче достатъчно според мен, тъй като езика очевидно става въпрос от неотложен характер за, за общественото здраве, особено в, в Южна Европа, Испания, Италия, Франция, биха били засегнати. Така, две-три неща е, е, доколкото разбирам, една е, индийска лаборатория вече е разработила две вакцини, чието клинично изпитване предстои за ефикасност. Така че кажете, вие казвате, че вакцина няма. Вие запознат ли сте с случая? На второ място. Казвате, че Европейската комисия е отделила 10 милиона евро обаче, мисля, това се каза, е, вече са постъпили е, искания от аржентински е, изследователи. За връзка между пирипроксифен и микроцефалията. Освен това, има известни въпросителни за връзката между микроцефалията е, и е, една е, вакцина за дифтерит, приложена на доста бремени жени в, в Бразилия. Така че и, и последно. Последно по препоръката. Никой не казва какви ще са средства за проследяване на бременните жени. на място имам много, ще има бремени жени, как ще бъдат проследявани това. Е, е, аборта, как стоят нещата. В Бразилия, доколкото разбираме, абортът е забранен. И нали вече, ако се предпише аборт по медицински индикации, предвид микро цефалията, за да бъде констатирана тя, е, плодът вече трябва да е на доста напреднала фаза. И на трето място контрацептивни средства. Е, бих искала да е, се отговори на тези въпроси специално като препоръка за хората, които са на място, нали, а не само за пътуващите бремени жени. Уважаеми колеги, мисля, че, че тук не можем да, да, да начаваме широка дискусия по един устен въпрос. Все пак, следващия оратор. Да, благодаря ви. Ми възнамерявах да взема думата, обаче някакси, което казаха колегите, всъщност ме накара да я поискам. По, фести, по пестицида. Също се опитах да предложа пестицид да бъде включен в резолюцията, както и по настояване на други колеги. Има случаи в Бразилия, които сочат, че микроцефалията, цефалията може би е породена, предизвикана от този вирус. Така че това, то, определени пестициди са забранени да се използват при обработката на питейна вода, защото питейната вода естествено, че се използва и от бремени. Така че моля ви комисията да отговори на този въпрос. ACDC. Комисията най-напред. Благодаря. Благодаря за зададените въпроси. По отношение на връзката, ваксините, които получават децата и вродените дефекти. Нямаме доклади, които да свързват вакцинирането с тези е, малформации вродени. Ако възникне подобни данни, разбира се, ние ще ги проучим. И това е валидно и за медицинската е, е агенцията за лекарства в Европа. Ако има информация, е, по отношение на ваксините, които могат да бъдат разработени, разбира се, да ние също с интерес ще ги проследим. После, писаното в пресата относно пестицида, който бе опоменат, който може да е свързан с е, случаите на микроцефалия. Комисията няма данни по този въпрос. Казва се, че е, този пестицид е, води до вродени малформации. Нямаме такава информация, за да подкрепим подобно становище. По отношение на сумата, с която научно-изследователския сектор разполага, казах 10 милиона, но също така казах, че има и паралелни проекти, които са в процес на развитие. Надяваме се, че те също ще подпомогнат процеса на обща сума 65 милиона евро във връзка с стратегии инструменти за наблюдение, научно-изследователска дейност. А тези 10 милиона са а, всъщност добавени към 65 милиона, които са предназначени за проучвания в тази област. По въпроса грижите е, за бременните жени в Южна Америка, очевидно страните в Южна Америка носят отговорност за това с, с, съвместно с насоките на Световната здравна организация, разбира се. Там има ясно разписани е, препоръки, които са отправени. Но пак повтарям, това е отговорност на отделните южноамерикански държави, които би трябвало да възприемат тези препоръки и да ги прилагат на практика. Благодаря. Благодаря. Господин Бартолини. Благодаря, господин председател. Аз бих искал само да кажа няколко неща относно опоменатото от някои е, депутати по конкретни въпроси. Кога и как е, е установена връзката между вируса Зика и микроцефалията? Ами това е, е в момента в ход на проучване. Бе казано от господин Брус Оуи, който отговаря на световно ниво за контрола на епидемията Зика. Той каза, че е, е, Зика е, е на практика доказателство, че нищо все още не е доказано. За втори път ставаме свидетели е, на случаи на микроцефалия. 2014 година беше случай във Френската Полинезия. А по-късно трябва да не забравяме, че 5000 случаи в последствие бяха свързани с е, вируса е, ЗИКО. 163 случая, освен това, годишно са засечени. Тези, тези числа вече нещо сериозно говорят на изследователите. Освен това, вируса е и усе изолиран и в Словения, в други случаи и в други държави имаме тази информация и по-нататък мога да кажа, че наистина имаме и допълнителни доказателства. Все още не е засечен вируса в други страни, освен тези, за които знаем, но това може би се дължи на факта, че доста късно се проявяват малформациите в бременността. От 2015 година на практика има засечени случаи за връзка между вируса Зика и микроцефалиите, т.е. нямаме достатъчно достатъчно натрупан опит. Искам също така да кажа, че е, е, случаите на микроцефалия е, е доста, са доста малко в Европа, един на всеки 3000. това е все пак важна информация. Що се отнася до връзката с ваксините, тези спекулации и с връзката с пиропроксифена, мога да кажа, че на 19 февруаря има ясно становище. На първо място няма никакви доказателства, че ваксината може да води до причиняването на микроцефалията. Има достатъчно доказателство в тази насока и не може да се докаже подобна връзка и няма такава връзка. За пирипроксифена на второ място – Хормона присъства само при е, гръвначните. Дълго време се контролира и никога не се е появявал сигнал за вродени дефекти. Това е важно, трябва да се проучи. Можем да кажем, че няма индикации, че пиропроксифена води до а, дефекти, малформации, които водят и до микроцефалия. Тоест нямаме данни, нямаме много оръжия обаче, с които да се борим срещу преносителите, срещу векторите. Така че нека да не обвиняваме вещества, които нямат отговорност или поне доказателство за това. В противен случай просто ще е, е, поемем риска да си изгубим и оръжията за борба. В случая трябва да използваме оръжията за борба срещу вектора. Трябва да има нови техники, нови технологии, за да може да се а, контролира а, а, болестта, стерилизация на самите а, комари и други техники, които са познати, трябва да се използват на широк мащаб. По-нататък да проявим нужното уважение към научно-изследователската работа, включително в областта на диагностиката, вече се засегна този въпрос, в областта на ваксините. И по ваксините искам да кажа нещо. Казахме, че нашата оценка че около 18 месеца са необходими за първоначално провеждане на цикъл по е, разработване, експериментиране на ваксините. Не е далече, но не е, е няма и да се случи в други ден. Що се отнася до финансирането? Поискахме в плана за следващите 6 месеца 56 милиона долара, от тях 25 е, които ще бъдат насочени е, за СТО и е, Американската организация, агенция в областта. Останалите средства ще бъдат насочени към други агенции органи, които ще работят в тази област. Това е много важно, наистина защото а, може да се засегне голяма територия. Ето в толкова мъничко водичка може да се зароди един комар. А, и в крайна сметка има много ясни мерки, които могат да се приложат в къщите на хората, в техните градини. Ще спра до тук, господин председател. Thank you. And now the CDC. Благодаря и сега центъра Um, Контрол на заболяванията. Благодаря. По няколко въпроса ще се изкаже. Каза се, че има експертен опит в Европа, за да се води борба срещу тези заболявания, причинявани от ухапване от комар. Това е вярно. Има страни, в които тези вектори вече са факт в Европа, но тези страни имат опит за борба срещу подобни заболявания. Треската денга или пък чикунгундуня. Всички тези страни биха могли да обменят опита си в тази насока. Ние разполагаме с мрежа етимолози, които проучват комарите и казах и днес преди обяд. Опитваме се да изградим система за наблюдение на тези комари в Европа, също така и на хората, които идват в Европа от тези страни, особено в области, където така или иначе съществуват преносителите, те биха могли да пренесат вируса от едно лице на друго. И това ще разискваме и утре с Комисията по сигурност на здравето. Какво направихме за вируса Весна? Създаването на а, карти, които се обновяват, а, а, актуализират своевременно тогава, когато има риск когато векторите присъстват, когато пренасят вируса така че хората да бъдат добре информирани къде са рисковите зони в Европа. Така че ние планираме след наблюдението и за ЗИКа да направим същото. Ще се върне на въпроса за научно-изследователската работа. Разбира се, нужно е да предприемем повече стъпки, да натрупаме повече познания относно начините на предаване. Но това, което наистина трябва да направим сега е да съберем информация, която ще ни даде възможност да изчислим в количествено измерение риска. Знаем, че е, би могло едно е, е, новородено да се роди с микроцефалия, но какъв е процента на риск? 10% ли е, колко ли е? Не знаем. И затова започнахме сега тези проучвания да извършваме в заразените зони, за да можем наистина да стигнем до ясна представа. По същия начин, когато става въпрос за пренасене на инфекцията по полов път. Трябва да се установи какъв е процента. Ние не знаем колко често се случва това. И на последно място за Реюнион. Наистина вярно е, че 40% от населението през 2005-2006 бяха заразени с чикунгуня, а причината за това беше, че по-рано никога този вирус не е присъствал на острова. Хората не са имали никакъв имунитет срещу него. Никой не е имал контакт с този вирус и сега наблюдаваме този процес. Така че фактът, че сега вече няма повече чикунгунен на Реюнион, е свързано с факта, че хората имат имунитет. Изградили са го, а също така, очевидно, и мерките, които са приложени, са имали е, резултат. Е, след това, в много от европейските европейски страни има изградени а, е, лаборатории, които могат да диагностицират вируса. И а, е, там, където няма такива, просто има споразумение с съседните страни, където има изградени лаборатории, за да може да се извършат съответните изследвания. Аз съм убедена, че има нужния капацитет в Европа за диагностика. Благодаря. Merci. Merci beaucoup euh, pour euh, vos observations. Et... Благодаря ви, благодаря ви за изказванията, за отговорите. Господин, господин Фария, отново ли желаете? 30 секунди мога да ви дам. На вниманието на господин Бертолини, аз е, не, не знаех, че сте тук. Господин Бертолини, перипроксифена а, е, задържа растежа на комара, достигане на полувъзрялост, съответно размножаване и разпространение. Е, Мегалоцефалия означава малък мозък. Не знам, аз не съм учен. Мен ме интересува за опазването на общественото здраве. Е, вие казвате, че за разлика от разпространения в е, правото принцип, когато е на лице съмнение да се отсъжда в полза на обвиняемия, не смятате ли, че в медицината трябва да е обратното, след като перипроксифена е обект на някакво съмнение да бъде обявен за виновен. Вижте сега, аз просто цитирах нашия генерален директор. Връзката между вируса и микроцефалията ще се смята за налице, т.е. докато за виновна, докато не бъде онеправдана, извинете, оневинена. Т.е. тежестта на доказване наистина е обърната тук, но това по-скоро в кръга на шегата. А, иначе, наистина, СЗО е на мнение, че трябва да се следи връзката. Така, приключваме. Е, последни информации по тази тема. 27 февруари изменения и допълнения по обяд, 25. Единствено на английски обаче трябва да внасяте тези изменения и допълнения. И с това ви приключ... Би, бе, бе, препоръчвам, че... Аз, предполагам, че сме изчерпали дневния ред, макар и ние самите да не сме изчерпани. Надявам се, всеки ще продължи със своята си дейност. Благодаря.